Uh, да, уважаеми колеги, трябва да започнем. За съжаление, колегите е, ми ги няма, но най-важните хора, координаторите на е, най-големите групи, господин Харбър, госпожа Гепхард, госпожа Рутовиц е, са тук, представителят на комисията също, така че можем да започнем. Тъй като е, Чешката република е ротационен председател е, на Съюза, ще говоря от тук нататък на чешки язик. Скъпи приятели, позволете ми е, да ви представя министър Жиман, министър на промишлеността и търговията на Чешката република, който е бил и министър на транспорта. По-рано е, представям и също господин Зайчек, е, от постоянното представителство на Чешката република е, при Европейския съюз. Той е, е лицето за контакт по въпроси, свързани с нашата комисия. Тук е и госпожа Коноблова от постоянното представителство. Мисля, следва да започнем с встъпителното слово на господин министъра, но понеже едва три и половина месеца е, ни остават за обсъждане на всички доклади. Трябва да определим някои приоритети. Да е, съсредоточим вниманието си на онези е, теми, по които преговорите могат да приключат преди изтичането на мандат. Пора днес обсъдих с господин министъра евентуалната организация на по-нататъчната ни работа И сега вече мисля, след тези уводни думи, мога да дам думата на господин министр. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, госпожи и господа, нека най-напред е, изразя задоволството си от възможността да ви представя приоритетите на чешкото председателство в областта на вътрешния пазар и Бихме искали да е, доразвием в приемственост е, работата, извършена от предходното председателство на Съюза. Сътрудничеството в рамките на триото е, председателстващи страни между Франция, Чешката република и Швеция се оказва много успешно. До сега споразумяхме се по приоритети за срок от 18 месеца на, на трите председателства и в частност приоритетите на е, чешкото председателство. Смятаме да поддържаме добри връзки на сътрудничество и с съвета, и с Европейския парламент. Така че да работи максимално ефективно. Даваме си сметка за това, че мандатът е, на Европейския парламент скоро ще приключи и времето ни съответно за обсъждане на различните проекти е ограничено, което с още по-голяма сила налага необходимостта да работим ефективно. Приоритетите на чешкото председателство могат да бъдат обобщени е, с мотото 3Е на английски економика, енергетика, Европа и света. Така бяха формулирани тези приоритети от министър-председателя на Чешката република Тополанек пред Европейския парламент. Водещ Тото мото на чешкото председателство е Европа без граници. И аз съм убеден, че с усилията на вашата комисия оставащите в Европа бариери могат да бъдат премахнати. Чешката република поема председателството на Съюза в нелеко време. Задачата, която ни предстои, и тя е нелека задача, заедно с вас, е да се справим с економическите трудности, които засягат не само държавите членки, а и целия свят. Миналата седмица председателството прие план за економическо възстановяване, в това число мерки за по-успешно усвояване на структурните фондове и облечено финансиране на МСП на малките и средни предприятия от Европейската инвестиционна банка. Това в рамките на е, закона за малките предприятия. Непосредствените действия следва да бъдат съгласувани е, с мерките от средносрочен характер. Е, въпросите за вътрешния пазар, за защитата на потребителите, за намаляването на административните тежести, въпроси, които попадат в периметъра на вашата комисия, е, следва да развиваме, да разработваме заедно. Аз съм убеден, че една от предпоставките за успешното излизане от економическата криза е доброто функциониране на вътрешния пазар. А вътрешния пазар е е, едно от историческите етапни е, постижения на Европейския съюз до сега. Ето защо чешкото председателство ще отстоява принципите на вътрешния пазар и спазването на неговите правила, е, приети от държавите членки, подписали съюзните договори. Договорите, знаете, са за това, за да се спазват и, не, и то не само в добри, а и в лоши времена. Европа не може да бъде Европа без правила. Ето защо е, следва да е, отстояваме е, запазването на една здравословна конкурентна среда. Европа без граници, без, без бариери, повече от когато и да е било до сега, е предпоставка за конкурентоспособността на нашата економика. Европейският съюз се основава на споделените ценности. И най-ценната от тези ценности определено е свободата. Но свободата има и своето економическо измерение. Става въпрос за свободата на пазарите, става въпрос за свободата на това да, да е, си осигуряваш доход от е, способностите, е, от своя талант е, в конкуренция с други Чешкото председателство е, възнамерява да изведе на преден план е, вътрешния пазар, е, като основна задача в случая по-настоящем е свободата на предоставяне на услуги и съответно своевременното транспониране на директивата за услугите. За мен е удоволствие да ви съобщя, че съответното законодателство за транспониране на тази директива бе утвърдено преди две седмици от правителството и внесено в парламента. Мисля, че Чехия е първата държава членка, е, постигнала такъв напредък по отношение на тази директива. Трябва да ви уверя, задачата не беше лека. Законът за транспониране на директивата обхваща е, десетки е, нормативни актове, е, регламентиращи отношенията в различни сфери на живота и за да спазим сроковете по директивата за услугите, следва да започнем още сега навсякъде в Европа. Свободното предоставяне или движение на, на услуги, е, въпрос, който ние взимаме особено при сърце, ще бъде предмет на конференция, която ще проведем след две седмици – е, за нас ще бъде удоволствие да приветстваме сред участниците няколко членове на вашата комисия. Бариерите, които все още съществуват на вътрешния пазар, ще бъдат е, предмет на дискусия на конференция на високо равнище през март е, под наслова Европа 5 години след разширяването под патронажа на министър-председателя е, Поланек, е, председателя на комисията Барозо и комисаря Поланя. Следващият въпрос е за свободното движение на стоки. От името на Европейския съвет е, бих искал да благодаря на вашата комисия, на докладчиците и на всички техни сътрудници за отличната работа, която извършихте по пакета за отбраната. постигнатото споразумение на първо четене може да смятаме за е, особено голям успех. Чешкото председателство ще продължи да е, се стреми към усъвършенстване на условията, е, регламентиращи достъпа до пазарите е, и към тяхното опростяване. Това число за продукти на строителната промишленост, пестицидите, козметичните продукти и така нататък. Що се отнася до е, изделията на строителната промишленост, е, е, съответния регламент е, ще облегчи достъпа на различните производители до единния пазар. По отношение на автомобилостроенето се предвижда упростяване, на нормативната уредба. Така че в областта на усъвършенстваното нормотворчество нашата цел е преди всичко да намалим административната тежест, която носят предприятията. Този ангажимент е поет отдавна – ангажимента за намаляване на административната тежест с 25% до 2012 година. Чешката република определено има опит в това отношение. Ние е, поехме ангажимента за 25% намаляване на административната тежест до 2010 година и от личен опит мога да кажа, че това бе най-тежката задача, с която съм се захващал. Една е, работа, изискваща голямо търпение, не особено благодарна задача от е, гледна точка на политическата популярност, понеже усилието не е особено видимо. И е, задача, която не може да бъде решена успешно, ако не се работи в дългосрочен план с необходимата настойчивост и последователност. Ето защо приоритетът на чешкото председателство не може да бъде само наш приоритет. Е, в това отношение този приоритет за намаляване на административната тежест следва да бъде споделен от всички поредни председателства на Съюз. И то особено сега, предвид тежката економическа обстановка, намаляването на административната тежест придобива още по-голямо значение, особено за малките и средните предприятия, за които административните разходи са значителен относителен дял от себестоимост. Необходимо е при това да насочим вниманието си не само към действащото законодателство, а и към новото законодателство, което приемаме. Във всеки случай на приемане на нов нормативен акт трябва настояваме новата административна тежест да се оценява изчерпателно от вносителя, в случая от комисията. Що се отнася до малките и средните предприятия, през следващите 6 месеца искаме да се съсредоточим върху конкретни мерки, проистичащи от плана за действие на Европа за малките и средните предприятия е, по отношение на законодателството. Е, е, ще се опитаме да постигнем максимален напредък по проекта за е, образец на учредителен договор е, на Европейско търговско дружество. Имайки предвид по-нататък тежките економически условия по-настоящем, ще се постараем да регламентираме облегчен достъп на малките и средните предприятия до инвестиционно финансиране. До сега говорих е, е, най-вече за, за стопанските дейци, за, за економиката, понеже наистина е, можем да говорим за двигател на общественото развитие като цяло. Предприемачът, цитирам един представител на деловите среди, е обществен герой – и аз, аз не мога да не споделя това твърдение. Но пък предприемачите, бизнесмените не могат да минат без клиенти, е, без потребители. И е, разбира се, потребителите са също толкова важен елемент е, от функционирането на вътрешния пазар. В тази връзка трябва да насочим вниманието си към проекто Директивата за защита на потребителите – е, която предвижда премахване на редица ограничения, упростяване на действащото законодателство, изменение и допълнение на това законодателство, така че то да стане по-относимо към сегашната обстановка. Ние ще положим усилия да придвижим колкото се може повече напред преговорите по този, по този проект, по тази е, проекто директива. Вече на два пъти разговарях по този въпрос с комисар Кунева. Трябва да проявяваме реализъм обаче и колкото и да ни се иска да постигнем напредък, не можем да забравяме, че мандатът на едно председателство не е кой знае колко дълъг. В нашия случай той е още по-кратък. Е, е, така че е, може и да не успеем, имайки предвид още повече, че проекто директивата е крайно спорна, съсредоточие на противоречиви е, мнения от страна на държавите членки, особено що се отнася до принципа на пълна хармонизация. Е, при такава хармонизация държавите членки няма да могат да запазят по-строгите си режими, ако има такива. От друга страна, трудно можем да си представим една директива, при това хармонизираща законодателството, на основата на максимална защита, такава каквато се прилага по настоящем от някои държави членки, срещу което сериозно биха възразили други. И когато проектът се обсъжда на национално равнище, ще бъдат повдигнати още повече възражения. Но пък от друга страна не бива да забравяме е, позитивния характер на проекто директивата, доколкото тя прави опит да бъдат премахнати бариерите на вътрешния пазар и е, да бъдат е, опростени условията както за предприемачите, така и за потребителите. И ние не можем да не се надяваме всички страни да проявят добра воля, така че в резултат от преговорите да се получи един уравновесен текст. Освен това сега подготвяме работни материали за министрите на заседанието на съвета по конкурентоспособност през май. До тогава се надяваме да, да постигнем напредък. Освен законодателството за гарантиране качеството на потребителските продукти, едно важно Условия за функционирането на вътрешния пазар и защита на потребителите е, са правните средства за защита на потребителските права. И ние е, е, насочваме вниманието си към дейността на комисията в тази област. По-настоящем най-вече е, на ДВРТ е въпроса за е, колективното обещетение на потребителите. Миналата година комисията публикува зелена книга по е, колективните е, потребителски искове. Започна обществен дебат трябва да призная, че имаме известни съмнения е, за необходимостта от въвеждането на еднообразна европейска система на колективни искове. Смятаме, че целите, е, изложени в Зелената книга, могат да бъдат постигнати и с вече действащите инструменти. Готови сме обаче да изчакаме е, изводите от процеса на обществено обсъждане и въпросът също ще бъде на дневен ред през месец май на съвета по конкурентоспособност. подкрепяме и механизмите на наблюдение на, на вътрешния пазар, от гледна точка както на производителите, така и на потребителите. И накрая бих искал да спомена две предложения, два проекта, които имат отношение към дейността и на вашата комисия. Имам предвид областта на далеко съобщенията. Наш приоритет в тази област е, е, е, ние вече го и обсъдихме с е, членове на комисията ИТРЕ тази сутрин, е така наречения пакет за далекосъобщенията, по който вече работи френското председателство. Целите на френското председателство бяха крайно амбициозни, но Миналата есен съвета на министрите единодушно прие варианта на съвета. Има все още противоречия, разногласия между трите институции парламента, съвета и комисията, при което положението, в което се намираме, е доста трудно. Надяваме се обаче пакетът за далеко съобщенията да бъде прият на юнското заседание на съвета по далеко съобщения, т.е. остават към 3 месеца за да постигнем компромис. Успехът на това начинание е, е, зависи изцяло от готовността на всички страни за отстъпки. По-нататък директивата за правата на гражданите. В частност правото на лична неприкосновеност. в сферата на далекосъобщенията. Е, въпросната директива е част от, от целия пакет за далекосъобщенията, но, но е, представя далеч по-големи трудности в сравнение. И пак по отношение на далекосъобщенията, въпросът за роуминга. За регулирането на тази услуга. Първото, което трябва да кажем е, че Чешката република е сред малкото страни, които винаги са изразявали съмнения по отношение на регулирането на роуминговата услуга. Е, но сме в малцинство. Вероятно към нашата позиция би се присъединила и Италия. И сме готови да приемем положението на нещата, като разбира се се надяваме в резултат от дискусиите да бъдат сближени позициите на комисията и съвет. Те не са толкова различни една от друга и се надяваме също така да бъдат сближени с позицията на парламент за постигане на споразумение към първо четене, е, така че е, мерките да бъдат приети от съвета по далеко съобщение през юни. С това приключвам своето експозе, госпожи и господа. В заключение нека кажа, че онова, което е важно според нас, в областта на вътрешния пазар и защитата на потребителите е да постигнем успех на започнатите проекти. Имайки предвид, както казах вече, че председателството ни съвпада с една тежка економическа обстановка, а и а, е, е изтичащият мандат на парламента е, съкръщава и мандата на председателството. При все това не можем да не се надяваме, а ще положим и усилия за постигането на реален напредък. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, е, казва председателката, за това, че спряхте вниманието ни и на двата елемента от вътрешния пазар, именно бизнеса и потребителите, имайки предвид, че някои държави членки подценяват въпроса за защитата на потребителите. Е, наистина, трябва да подчертая, че Чешката република се умя да прегледа 40 нормативни акта и да транспонира директивата за услугите. И вече може осведомено да участва в координацията на този процес в други страни. Онези, които ще заседават в тази зала към края на следващата година, ще могат да преценят изпълнението на директивата за услугите на фона на е, тези процеси. Бих искала да ви поканя, господин министр, да участвате в проявите е, посветени на Деня на потребителя на 16 март е, под егидата на комисар Кунева и на нашата председателка на комисията Макарти. На този ден ще можем да отправим важни послания към европейския потребител. Вие подчертахте необходимостта държавите членки да се придържат към поетите от самите тях ангажименти в областта на пазара, на пазарния пласмент на различни стоки. Е, нашата комисия се умя да повиши изискванията, стандарти по отношение на вноса на някои нискокачествени стоки от трети страни, най-вече от Азия. Но ще имаме е, възможност да обсъдим тези неща по-подробно и по-нататък. А сега бих искала да дам думата на представителите на политическите групи Малкам Харбър, НП. Е. На първо място искам да приветствам най-сърдечно господин министра и също така искам да кажа колко е ценна госпожа Ройтова в нашата група и много се радвам, че тя председателства днешното заседание, макар че изключително съжаляваме, че госпожа Макарти не може да присъства днес тук, но пък от друга страна не може да не се зарадваме, че вие сте тук. А, Зарадваха ме амбициите, които изложихте. Казахте, че искате вътрешния пазар да мине на преден план. В нашата комисия бихме искали да установим също така едно засилване, и вие го заявихте също така на този вътрешен пазар. Значимостта на нашата работа в комисията е потребителските права и вътрешния пазар да минат на по-преден план и да се развият. Ние, разбира се, искаме да имаме добре информирани потребители, са защитени права, които да се възползват от вътрешния пазар. Има доста интересни проекти, които такът в момента и вие ги споменахте. За това бих искал да ви задам още няколко въпроса по отношение на вашите амбиции за работата по стратегията за правата на потребителите. Обсъждахме и тази сутрин. Становището на нашата комисия е, че едва ли ще ни остане време да приключим с първото четене на този документ при вашето председателство. Но си мисля, че може да има голям напредък, що се отнася до разглеждането на отделните стратегически моменти. Хубаво ще е да се постигне съгласие, за да може да се постеле пъти на следващото председателство, което да може да придвижи напред тази тема. Още няколко неща искам да спомена. А, говорихте за телекомите и пакета за далекосъобщенията. Като координатор и докладчик а, за важна част от а, този доклад. Считам, че не гледате много розово в бъдещето по отношение на далекосъобщенията. е ясно заяви, че искаме е, да се постигне съгласие по време на вашето председателство по този въпрос. Миналия петък е, не само изпратихме политическите сфери, по които искаме да работим, с съответни е, възможни компромиси, но и съвсем ясен график изпратихме за това, което трябва да бъде свършено. Малко се притесних, че говорите за одобрение през юни. Ние смятаме да гласуваме обаче по този въпрос през април с а, ваше съгласие. Се надявам да е постигнато тогава съгласие по второ четене. До юни не ми се иска да се случва това. Това означава обаче много усилена работа и от двете страни. Вашия съвет по далекосъобщенията на 17 март е следователно е изключително важен. Отново трябва да кажа това, което повторих, което казахме на вашите колеги. Е, много е важно да поканите и докладчиците, и докладчиците в сянка на това заседание, тъй като на министерско ниво си мисля, че можем да разрешим част от важните въпроси, които все още, все още не са уредени. До тогава се надявам да сме свършили много работа. Та това беше посланието ми. Ако вие сте на същото мнение, че е хубаво да се постигне съгласие при второ четене през април, то тогава ние сме готови да вложим всички усилия, за да се придвижи проекта до тогава, но е необходима и вашата подкрепа. Тя е особено важна. Що се отнася до роуминга, днес след вече ще обсъждаме този въпрос. Част от нас имат а, известни резерви за това, че регламентът може би е прекалено вмешателски е, и Част от мерките за намаляване на цените оказват своето въздействие, що се отнася до уязвимите потребители, което пък ще се отрази и на други пазари. Подкрепихме амбициите на Европейската комисия да се задвижи конкуренцията, но не ни се иска това да бъде прецедент за един дългосрочен контрол, който да се упражнява върху пазара от Европейската комисия. Аз така поне мисля, не знам дали сте съгласни, но аз не мисля, че телефонията и то мобилната телефония трябва да се превърне в нещо като ОСП и един вид комисията да определя цените там ако решите да се намесвате не само в международния роуминг, а и в изпращането на текстови съобщения и изпращането на данни, то тогава ще има един пазар, който няма да работи удовлетворително. Изключително внимателно трябва да се пипа тук и не бива чисто и просто формално да се съгласяваме. Ще бъдем съгласни с мерки, свързани с прозрачността. Те са нужни. Както и ще се съгласим на залагането на таван по отношение на продажбите на едро. Но ми се иска чешкото председателство да подходи малко разумно по този въпрос и предпазливо. Ще спра до тук. Имам колеги, които ще задават въпроси по директивата за услугите, но приветстваме вашите високи цели. Очакваме с нетърпение да работим с вас. За съжаление, доста кратък период от време, но се надявам да постигнем дълготрайни резултати. And, um... Благодаря. Давам думата на социалистическата група благодаря госпожо председател. благодаря на господин министъра за това че отдели време да дойде сред нас и да обсъдим темите които ни вълнуват. беше подчертано колко е важно сътрудничеството и в парламента, и в съвета на министрите, така че да се стигне до разумно решение по отношение на директивата за услугите. и да бъдат защитени правата на работниците. И от е, както видях, е, прочетох една статия на е, Вацлав Хал в един немски вестник, наистина бях шокирана и бих ви попитала за вашето мнение. Имате ли позиция като председателство на съвета? И искате Европа без бариери и без с препятствия, а също свободно движение на стоките и ние искаме това. И искате голям вътрешен европейски пазар и аз искам това. Наистина в целите, които преследваме, е, нямаме разногласия. Но имам усещането, че при определението, смисъла, който се дава на тези цели има разминаване. Искаме да управляваме един вътрешен пазар, където правата на потребителите имат приоритет, но след като ви слушах, имам чувството, че ни говорите за свободния пазар, като за свободна пазарна економика и всичко, което може да направи пазара. Но тук не съм съгласна с вас. Като е, социал-демократи ние не можем да приемем това и е, кризата в момента ни показва това. Каква ще бъде посоката, по която ще поемем? Втори важен въпрос защитата на потребителите. Тази сутрин говорихме в комисията и в съвета на министрите беше обсъден този въпрос. Наистина ние трябва да спазваме текста на договорите, но какво казва този текст в 153 член, той е много дълъг, аз няма да ви го чета целия, но линия пета представлява по-особен интерес за нас мерките, които се предприемат по силата на линия четвърта, не трябва да пречат на държавите членки да предприемат по-строги мерки за защита. не искам чрез пълно хармонизиране да бъде по-слаба защитата на потребителя. И тя наистина е такава в някои е, държави. Е, дали е, вие сте за е, пълната хармонизация? Ако ми кажете, нека да вземем е, е, това, което е, е постигнато е, в най-висока степен в държавите членки. Е, да, но ако трябва днес да приемем някаква осреднена стойност, тук не съм съгласна. Е, защото ще бъде снижено е, нивото на защита. И последна бележка. Е, въпросите на роуминга. Аз не съм съгласна с колегата. Говорихме по тези въпроси за мобилната телефония, за роуминга и комисията и парламента подчертаха, че сме предупредили операторите и че трябва да се предприемат мерки за текстовите съобщения. Но ако установим, че няма реална конкуренция, нищо не се прави и че става дума за някакво споразумение на високо равнище, така че да се намалят цените за потребителите и комисията трябва да следи за това да се спазват споразуменията, това, което е решено ние не можем да приемем факта, че хора с по-низки доходи не могат да ползват тези всеобщи услуги и нямат достъп до тях поради високата им цена виждаме, че пазарът сам по себе си не може да уреди тези въпроси, че се създава монопол, и трябва тук да се намесим. Моля да ме извините, за съжаление трябва да напусна заседанието, защото преди месеци има определена среща в Париж и не знаех, че днес ще бъдете сред нас. Иначе щях да участвам по активно в тази, тази дискусия, но така или иначе моите сътрудници е, ще останат тук и ще им предадат вашия отговор. Благодаря. Искам да информирам господин министър, че днес установихме, че Европейската комисия прави по за задълбочен анализ на правата на потребителите. Сега ще дам думата на колегата, която представлява АЛДЕ. Имате думата. Благодаря. Искам да ви благодаря, господин министр, за това, че сте сред нас, защото поемате председателството в особено деликатен и труден момент – и именно за това ние ценим още по-високо вашата ангажираност. Като либерали, е, ние високо е, ценим това, което казахте за административната тежест и е, усилията, които трябва да положим, за да преодолеем тази тежест, да я намалим. И ние проявяваме и гъвкавост и ще ви последваме и в по-либералните направления. Бих искала да ви попитам как стои въпроса с, с а, стоките за сферата на строителството, какво е, а, каква е вашата позиция. Но преди всичко наистина искам да благодаря за вашето присъствие тук. Děkuji a já bych si ještě dovolila z pozice předsedající. Благодаря. Бих искала да добавя и евентуално задам думата на господин министъра, ако той иска да се занимае с заетостта. Вече имахме дискусии по този въпрос. Отеглихме се от CE е плюс, но останалата част трябва да бъде укрепена и разпоредбите би трябвало да бъдат засилени. В Африка, например, видях продукти, които имат такъв етикет, макар че не са придружени с никакви документи. Така че най-общо говоря за етикета, произведена в Европейския съюз. няколко пъти говорих с комисията, задавах въпроси, питах какво се случва. Става дума за един защитен етикет, но не мисля, че това би било такова. бих искала да попитам господин министра какви са неговите коментари е, на казаното от е, политическите групи. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. В отговор на казаното, първо трябва да кажа, че се съжалявам, че колегата от Сурсическата партия трябва да си тръгне, защото там можех много неща да кажа. Сега бих искал да коментирам казаното от господин Харбър. Що се нася до защитата на потребителите? Има в момента едно предложение, което се обсъжда. Бихме искали в максимална степен, разбира се, да напреднем по отношение на тази тематика. Провеждат се дискусии в работни групи. Смятам, че работата в работните групи пък от своя страна може да създаде добра платформа за работа след това на шведското председателство, макар че тази работа не е така видима, както останалата част от работата ни. Тук нещата са малко по-щекотливи и част от въпросите, които бяха зададени, също отразяват казаното току-що от мен. Френското председателство направи всичко възможно в това отношение и успя да проведе дискусии по 12 члена от общо 50-те в това предложение. Едва ли е реалистично да очаквате останалите 38 члена да бъдат разгледани по време на чешкото председателство. Два пъти месечно заседават работните групи, което е доста често. Първото заседание беше миналата седмица, следващото ще бъде идната седмица. Както виждате, Искаме да се работи интензивно по този въпрос, но сме и реалисти по отношение на очакванията си. По отношение на казаното от госпожа Гепхарт за това, че пълната хармонизация трябва да се разбира така, че държавите членки да имат право да приемат по-стриктни мерки или по-високо ниво на защита. А, виждам, че дискусията ще бъде доста бурна. Да не го наричаме тогава пълна хармонизация, а минимална хармонизация или нещо подобно. Що се отнася до пакета за далекосъобщенията и моя песимизъм? поне така го нарекахте. Не съм песимист, господин Харбър, що се отнася до работата на вашата комисия, например. Мисля, че гледам реалистично по отношение на онези части от а, темата, които се разглеждат от а, комисията ИТРЕ. Не бива да забравяме, че съвета на министрите при последното си заседание по време на френското председателство работи много усилено. А това го видях и по време на неформалните заседания с френското председателство. Опита се, направи се опит, извинете, да се постигне единомислие. И ако няма единодушно становище на съвета, комисията ще използва правото си да наложи вето върху цялото предложение. Следователно, решението трябва да бъде единодушно и абсолютно всички го знаят. По време на преговорите трябва да вземем предвид и е, волята на държавите членки изразена на заседанието на съвета на министрите. Така че мисля, че съм повече реалист, отколкото песимист. По отношение на заседанието през юни. Мислихме си, че това ще бъде точка от дневния ред, която ще се одобри чисто формално. За роуминга. На Напълно съм съгласен с вас, че не искаме а, ново ОСП там. Господин Харбър каза, че чешкото председателство трябва да подходи благоразумно и това е точно. Независимо от това, становището на Чехия по този въпрос е съвсем ясно и аз го изразих. Страната председател обаче не би трябвало да се възползва от а, своята позиция, за да прокарва националните си тези. Напротив, ролята ни е точно обратната. Ролята ни е да създаваме съгласие и едно пространство за постигане на компромиси. Що се отнася до роуминга, Бихме искали дискусията да остане в ръцете на онези, които биха искали да има регламентиране на роуминга, т.е. Европейския парламент или останалата част от комисията. Е, návrh komise, který přece jenom v té míře... Що се отнася до предложението на парламента и комисията, ако трябва да ги сравняваме, трябва да кажа, че нашата позиция е по-сходна с тази на Европейската комисия, защото там регламентирането не е толкова всеобхватно. Но ще играем ролята на страна председател, т.е. ролята на модератори до края. Отговаряйки на въпросите на господин Харбър, се надявам да съм отговорил на въпросите на госпожа Гепхарт. Не зная за Вацлав Хаус, э, Клаус, извинете, и неговия, неговата статия за защитата на служителите, в, а, публикувана във вестник, но явно тече някаква дискусия а, която е имплицитна между два светогледа. Всичко е въпрос на мярка. Дори що се отнася до защитата на служителите. Бях в Индия есента и разбрах, че има една индийска фирма с над хиляда служители, която няма право да уволнява служители по никаква причина, без правителството да е одобрило тези освобождавания. Както знаете обаче, на фирмите им се случват всякакви неща. Може да се раздели собствеността върху фирмата, може тя да се прехвърли, което увеличава, да речем, нейната стойност. Така че дискусии от ляво или от дясно не би трябвало да се фокусират върху това дали да има правила или не. Можем да се съгласим по въпроса за това, че са нужни правила, а би трябвало да спорим по въпроса дали и какво трябва да бъде съдържанието на тези правила, особено що се отнася до намесата на синдикати и правителства. И темата роуминг само иллюстрира казаното от мен. Мисля, че говорих и за пълната хармонизация и за роуминга. И сега казаното от пожар Ройтова. По време на обедната дискусия също обсъдихме този въпрос, за това сега само ще кажа, че това е една добра инициатива. Но има тук един проблем. Системата трябва да се изгради така, че да не може да бъде заобикаляна. Днес хората си намират известни пробивни в системата, пробойни, извинете, и съответно успяват да се измъкнат. А ние трябва да направим нови правила, за да няма пробойни. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за анализа на фундаменталните проблеми за функционирането на обществото и е нивото на регулация. Госпожа Плещинска. Благодаря, госпожо председател. Привитала на плоде нашого výboru. Тешима, Благодаря ви, че сте тук. Много се радвам, че това председателство, което в крайна сметка ще работи към края на нашия мандат като евродепутати, е точно чешкото председателство. директивата за продуктите. Що се отнася до Европа без бариери, заедно с докладчика Нелис, бих искал да включа и строителната индустрия. Този сектор в момента е на вниманието на нашата комисия и подготвяме една директива, която се опитва да хармонизира основните правила, що се отнася до етикета CE е и задължението на производителите, вносителите и разпространителите. Опитваме се да упростим законодателството, особено, що се отнася до изискванията за малките и средни предприятия. За това подготвяме и много конкретни мерки. Въпросът ми е следния. Чешкото председателство ще се опита ли да финализира дискусиите по време на нашия мандат до края на май 2009 година. Каква е позицията на председателството за обозначаването на строителните материали с етикета CE е и съответните национални етикети, защото тази тема е важна за нас и ние дискутираме още от който въведохме пакета за пласмента. И втория ми въпрос е свързан с защитата на потребителите. Аз лично съм застъпничка на организациите за закрила и защита на потребителите и за това си мисля, че когато имаме Чехия като председател на съвета, то те най-добре знаят, или Чехия най-добре знае, че новите държави членки трябваше да предприемат и трябва все още да предприемат много стъпки в това отношение, за да могат да застигнат старите 15 държави членки. и се оказва, че само в крайна сметка едни добре развити и финансово подплатени организации на потребителите биха могли да защитат правата на своите потребители. Каква организация смятате да направите, за да може да засилите тези организации? Е, Бих искала да добавя, казва председателката, че комисията отложи гласуването, така че вашето председателство, докато е, пътува между Киев и Москва, е, да може да се произнесе и по тази особено важна директива на вниманието на нашата комисия. Следващата ораторка, член на комисията. Благодаря ви, господин министр, е, за това, че се отзовахте на нашата покана и за да използвам максимално добре вашето присъствие. Бих искал да спомена две неща. Първо, вие говорихте за директивата за услугите и нейното транспониране. Това според мен е, е решително важен въпрос, имайки предвид, че наближава годината 2010 и с това е, крайния срок за транспониране на директивата от държавите членки. Е, госпожа председателката спомена, че Чешката република вече е приела 40 нормативни акта, за транспонирането на тази директива. Какво е положението в другите страни, е въпросът ми. Какво може да се каже за електронните процедури, които са въведени в различните държави членки? Знаем, че комисията смята да предложи единна система, но как ще оценявате системите в различните държави членки. Смятате ли, че процесът на транспониране така върви по график и в правилната посока и дали ще ни стигне времето до 2010 година? На второ място е, бих искал да знам дали по време на вашето председателство предвиждате е, мерки срещу е, злоупотребите, разпространението на стоки, имитации и, и пиратски продукти. Благодаря. Има ли други желаящи да зададат въпрос, господин Рутович? Господин министър. Добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Въпросът ми е свързан с политиката на чешкото председателство е, в следната област. Свидетели сме на нарастване на цените е, на, различни стоки и услуги в областта на комуналното стопанство и, и другаде. Е, а от друга страна се наблюдава растеж на безработицата. И всичко това поражда опасността от политическо напрежение, е, дори размирици. И какво възнамерявате да направите е, за стимулиране на потреблението, така че да бъдат е, преодолени явленията, трудностите, които засягат хората в най-неравностойно положение, най- най-уязвими социално. Що се отнася до роуминга, наистина трудно е да се постигне съгласие. И особено това въжи в случая, когато една от страните в преговорите смята, че е по-силна. Всички помним с какво закъснение бяха въведени тарифите за роуминки аз се изказвам в подкрепа на активни административни мерки, понеже доставчиците на услуги максимизират своята печалба. за сметка на гражданите. Въпросът е много важен и аз ви питам. Господин министър, не смятате ли, че трябва да ускорим процеса на приемане на мерки за защита на европейския потребител в това отношение? Благодаря. И най-сетне госпожа Нелис, моля да бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че отделихте време да обсъдите с нас тези важни въпроси и теми, които стоят пред нас. Имам само две бележки, които бих желала да изкажа, които са особено важни в момента, в който поемете председателството. Е, дали наистина основният приоритет, е, и според мен е, това е така, надявам се и вие да смятате същото, и, по, и всички теми, които заседнахме днес, показват това, поне минималното хармонизиране, защото докато това не се случи, ние няма как да оценим политиките на Европа по основните теми. Особено, що се отнася до вътрешния пазар и защитата на потребителите. И виждаме това по чувствителната е, тема на е, трудностите, които се срещаме, за да отговорим на жалбите на потребителите мобилна телефония, роуминга и много-много други теми, по които потребителите е, не смятат, че са достатъчно защитени. Не само в отделните държави, но и е, за премахване на неподходящи мерки, така че е, потребителя да бъде защитен, така както и е, предприятията на пазара. Така че, за да бъде застъпена Европа в тази политика, особено комисията, това е основен приоритет в нашата дейност, поне до края на нашия мандат. И наистина при оценките това, според мен, трябва да бъде оценено. 10 Господин министър разполага с не повече от 10 минути, е, тъй като ще трябва да присъства на пресконференция. Накратко, в отговор на въпроса зададен на госпожа Плешинска най-напред, е, строителните материали. Е, в това отношение ние подкрепяме максимал, максимална хармонизация на законодателството с новата законодателна рамка и маркировката CE е, е, в случая следва да бъде въведена задължително. Бихме искали да се стигне до споразумение на първо четене до 9 март и за тази цел сме готови да търсим компромис в най-важната област, това число за маркировката С, упростяване на административните процедури и така нататък. Така че ако е, е на лице добра воля е, и от едната и от другата страна, е, наистина ще можем да постигнем и желаното от вас. Що се отнася до потребителските организации, според мен това е работа на държавите членки. Във всяка държава членка условията са различни, има различни структури, различни действащи организации за защита на потребителите, а и потребностите в това отношение са различни, така че тук принципа на субсидиарност е максимално приложим. Що се отнася до директивата за услугите, госпожа Хансликова зададе въпрос за това какво е положението с транспонирането на тази директива другаде. За да се осведомим за това и обменим опит е, с отделните държави членки, особено предвид е, приближаващия е, крайен срок, предвиждаме заседание на съвета в Прага, на което този въпрос ще бъде главна точка от дневния ред. Директивата за услугите според нас е наистина решително важна и все пак нейното прилагане, съответно транспониране в националното законодателство, е прерогатива на държавите членки. Тоест, ние не възнамеряваме да упражняваме влияние върху държавите членки в това отношение, като изключим, разбира се, производството от страна на комисията пред Съда на Европейските общности. По-нататък, що се отнася до пиратските стоки, това е най-вече проблем в отношенията с трети страни. И както имах повод да кажа вчера, следва да се възползваме от целият инструментариум на външно-търговската политика и да оказваме всяческа подкрепа на първоприлагащите органи в държавите членки. Е, е, инспектората в областта на търговията е в моето министерство и аз добре познавам проблемите за търговията и незаконната търговия с фалшификати. По въпроса на господин Рутович, от това, което казах вече, мисля, става ясно, че личното ми мнение, разбира се, аз съм длъжен да разграничавам своето лично мнение от официалното становище на председателството, но личното ми мнение, що се отнася до регулирането на цените, е, че бихме направили крачка назад, ако регулираме повече, отколкото вече регулираме. Според мен цените не могат да се регулират просто защото хората обедняват. Ако говорим за трансграничните далекосъобщения, за, за роуминга, самото потребление на тези услуги сочи, че покупателната способност не намалява. Е, хората не биха могли да си позволят услугата, ако нямаха пари. В миналото, знаете, нямаше мобилна телефония, но е, имаше стационарни телефони. Разбира се, тогава е, хората също е, водеха е, международни разговори, а сега още повече от когато и да било в историята на човечеството. А дискусията наистина се очертава да бъде крайно е, сложна. Много трудно ще стигнем до е, общо съгласие за степента на хармонизация да бъде, дали да бъде минимална, дали да бъде максимална или да бъде е, единствената възможна хармонизация, която не допуска изключения е, в посока надолу или нагоре. 38, мисля, са членовете, които те първа е, предстои да бъдат дискутирани. Ще водим, разбира се, дискусията, без да предрешаваме нения изход. Но ние приемаме принципа на пълна хармонизация и фактически при това положение трябва внимателно да помислим за степента на тази пълна хармонизация. В противен случай ще опоручим фундаменталните принципи, нали? Вместо да изпишем вежди, ще избудем очи. Председателката. Благодаря, господин министр. Само няколко думи по въпроса за роминга, за да стане ясна позицията на парламент. Трябва да бъде променено положението, при което хората, живеещи в северните страни, е, за разлика от тези живеещи в Южна Европа, плащат е, е, с 10 пъти разлика. Тоест цените са, са десетократно по-високи в един и съответно в другия случай. По въпроса за интернет. Но въпросът е политизиран, трябва да кажем. Имайки предвид, че Чешката република не е от най-богатите страни, тя решава да, да подхване този въпрос. И толкова по-добре. Министърът, не искам да се впускаме в детайли по въпроса за роуминга, но, но, но, той, но той е особено показателен. Определено забележителен е фактът, че има ценови разлики между различните национални оператори. И този въпрос трябва да се анализира, да, да се види как функционират операторите на юг и как функционират на, на север, каква е конкуренцията на съответния национален пазар, дали конкуренцията е причина или последица от е, тези различия? Колко са операторите на пазара? Каква е общата им ценова политика? Е, някои оператори специализират в едно отношение, други в друго и съответно ценообразуват. Така че преди да бъдат предприемани, да бъде предприята крайната административна мярка, именно регулирането на цените, трябва да помислим дали пазарът е добре организиран, дали нормативната уредба на самия пазар не опоручава конкуренцията и ценообразуването и чак след това, според необходимостта, е, да се вземат административни мерки. Отново, без задълбочен пазарен анализ, не можете да започнете да ги разрушавате фактически пазарите. Председателката. Да, наистина въпросът е, се свежда до състоянието на националните пазари. Но така или иначе, господин министър, аз е, съм много доволна от това, че можахте да се отзовете нашата покана. Благодарим ви е, за присъствието, за, за участието в дискусията, на вниманието на комисията. Знаете, е въпроса за хазарта и други, които вече съм обсъждала с господин министъра. Така че ще е, сме добре осведомени за становищата на председателството. Малко време ни остава наистина до е, изтичането на мандата на чешкото председателство, но ще се постараем да оползотворим това време максимално добре. Okay. Okay, we will continue straight away. Така, веднага продължаваме по-нататък по дневния ред. Ще започнем с хазарта. Госпожа Шалдемоза има думата. Благодаря. Мисля, че е много интересно. Бих искал да благодаря на всички колеги, за внесените множество изменения и допълнения. 149 изменения по доклада за електронния хазарт. Нещата не са толкова зле, колкото изглеждат обаче. Сигурен съм, че ще стигнем до компромис по отношение на повечето изменения и допълнения. Но, е, преглеждайки всяко едно от тях е, и е, в цялост, става ясно, че две са основните насоки, в които насочват вниманието си колегите. От една страна, доста изменения се насочват към точките от преамбюла съгласно които на хазарта в интернет следва да се гледа като на обичайна стопанска дейност към която съответно да бъдат приложими с предпочитание правилата на общия пазар и съответно обща европейската нормативна уредба. Други пък изменения отдават значение на особения характер на електронния хазарт като стопанска дейност с своите отрицателни последици и необходимостта съответно да бъдат предприемани мерки за тяхното предотвратяване, поради, от което следва и правото и основателния интерес на всяка държава членка да запазва собственото си вътрешно законодателство. Това са двата противоречиви е, е, подхода. Макар и е, всичко това изрично да не е казано никъде, в нито едно изменение. И се питам как да подходя към, към всичко това днес, така че да стане ясно за колегите, кои изменения подкрепям и кои не. Най-лесно, най-удобно, вероятно би било следното Много добри компромисни изменения могат да бъдат намерени след измененията внесени от господин Мандес, господин Дюпон, господин Кор... госпожа Корвела, а и мои лични изменения. Възможно е, е между тези изменения да бъдат намерени компромиси, да бъдат обединени тези изменения в, в компромисни. От друга страна, трябва да кажа, е, че не бих желала доклада тръгне в посоката е, на изменения, предложени от госпожа Янсен, господин Харбър и други. От това не следва, че е, проблемите са непреодолими, но, но следва да държим сметка за тези два взаимно противоречиви подхода. Първо, второ, трето, шесто, седмо, осмо, десето, единайсто, дванайсто изменения. Това е едната категория изменения. И в духа на компромис можем да окажем на практиката на Европейския съд, но съответно такъв случай и на принципа на субсидиарност. Друга една тема според мен е много интересна и тя по-ясно се проявява в измененията, а именно а, справедливата рентабилност или възвръщаемост а, а, за спортните организации, т.е. за а, приходи за спортните организации и а, за това, че а, дейността им се експлуатира по търговски начин. А са изменения 81, 2, 87. И там може да се намери добър компромис. Мисля, наистина спортните организации следва да получават справедливи приходи от електронния хазарт. По-нататък цялата сложна материя за кодекса на поведение. Лично аз бих препоръчала да запазим положението, че кодекса на поведение е допълнение, а не заместител на материално законодателство в тази област. Аз, аз имам изменения в това отношение също. По-нататък въпроса за степента, в която е, е, хазарта в интернет се свързва с особени рискове, специфични за този тип хазар, за разлика от е, обичайните форми на хазарт. Има изменения, които заличават е, някои от моите е, бележки за повишения риск от пристрастяване към електронен хазарт. Според мен наистина има такъв риск и това положение трябва да се запази в доклада. Има данни за това, че колкото по-лесен е достъпът до хазарта в случая, с електронния хазарт, това определено е така, толкова по-голям е риска от пристрастяване. Не за всички е, играчи, разбира се, но, но, но рискът е повишен. Е, има данни, поне от моята страна, е, в потвърждение на това твърдение. 76-то, 29-то, 33-то, 35-то и прочие, и прочие изменения – са сред тези изменения. Но, както казах, има групи изменения, които могат да бъдат обединени в е, достатъчно приемливи компромиси и аз ще изляза с предложения в този смисъл. Не знам дали, дали сега, но, но следващата седмица, във всеки случай, в сряда, 20 януар, 28 януари, ако е, правилно чухме докладчицата. Ще проведем заседание с е, докладчиците в Сянка. А на 11 февруари ще гласуваме в комисията и така докладът ще може да бъде внесен на пленарно заседание края на месец март. Както казах, и някои добри изменения и допълнения наистина са предложени. Благодаря на всички за проявения интерес и аз съм убедена, отново нека кажа, че компромисът е постижим. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на докладчиците в сянка. Госпожа Корхола е първа. Председателката да дава думата на себе си. Благодаря, госпожо председател, казва тя. За мен беше удоволствие на вътрешно заседание на НП миналата седмица да установя, че повечето от колегите от НП е, подкрепят е, измененията, които съм предложила. Аз наистина съм оптимистично настроена, че докладчицата и докладчиците в сянка ще постигнат съгласие по почти всички спорни въпроси. Няма да ви занимавам с отделните изменения, бих искала да засегна най-общо въпросите, по които докладчицата, аз, госпожа Рюле и повечето мои колеги имаме съгласие. Това, че електронният хазарт не е обикновен на стопанска дейност, че това е една особена, особено щекотлива област на, на стопанския живот и това личи от практиката на Европейския съд, а и поради това Европейският парламент изрично изключва електронното залагане и хазарт от директивата за електронната търговия, електронните услуги и вътрешния пазар на аудиовизуални услуги. Генералният адвокат на Европейския съд по дело, което е по-настоящен пред съда, заявява, че европейският, е, е, европейско законодателство не оставя на свободната игра на пазара е, хазартните игри. Не се цели и общ пазар и либерализация на тази дейност. И това следва да се има предвид. На второ място, съгласна съм с докладчицата, че има значит, положителни данни за особената заплаха, която представя електронния хазарт за играчите, за, за техните близки и обществото като цяло. В работата си по измененията е, не успях да намеря каквото и да било независимо академично изследване, което да оспорва констатациите, е, развити от професор Адамс пред нашата комисия – Както подробно обяснявам в материал, който съм ви предоставила, е, Европейското економическо изследване по въпроса е пристрастно и съдържа толкова много фактологически грешки, че не може да ни послужи за основа на каквито и да било политически изводи. И най-сетне приемам казаното докладчицата, че е, елементарното саморегулиране в една толкова щекотлива област като хазарта не може да замени регулирането и съответно законодателството. По-рано по време на дебата сме посочвали, че електронния хазарт е нерегламентирана по настоящем област и че ако а, самите представители на бранша приемат кодекси на поведение за самолегулиране, това би било от полза за потребителите. И най-сетне за пристрастяването, определено някои форми на електронен хазарт е, е, водят до висока степен пристрастяване и са предмет на далеч по-строга регламентация в някои държави членки, отколкото се предвижда от кодексите на поведение, е, разработени от самите оператори по линия на саморегулирането. Следваш тият е, докладчик, господин Мандалс, който го няма, обаче все още госпожа Рюле има думата. Съвсем накратко ще се изкажа наистина отлично сътрудничество имаше по този доклад и съм убедена, че можем да намерим компромисни решения, така че решението да бъде принципно решение между две основни е, насоки. И докладът е, ясно е е представен. Не виждам някакви особени затруднения, е, които бихме могли да срещнем по време на гласуването. Е, идната сряда. Вместо господин Мандел ще говори друг колега. Всъщност не трябваше да вземам думата, така или иначе, но тъй като докладчика в сянка го няма, бих искала да кажа, че аз съм направила изменения или поне предложения за такива. Надявам се парламентарната комисия да ги одобри. Но разбира се, не съм сигурна дали това ще стане. Както виждате от измененията ми, не съм съгласна, особено що се отнася до някои от въпросите, свързани с солидарността, но може би пък не споделям становището на голямата част от комисията. Ще видим какво може да направим по въпроса. Надявам се обаче следващата битка поне да спечеля. Не знаех какво иска да каже докладчика в сянка, но това беше пък моето становище вместо неговото. Благодаря, казва госпожа председателя. Следващия оратор господин Харбър. И след това Итан Харес. Um, uh, Ще коментирам и своите и измените господин Хитън Харис. Голямата част от безпокойствата, които ви изразихте, е, се изразяват и от нас, но ние не подкрепяме на базата на научни изследвания част от тези изменения. И аз и колегата, която работи като мой докладчик Сянка, много оживено дебатирахме по този въпрос и мисля, че има едно мълцинство, което с, така, се фокусира върху един по-реалистичен подход към един пазар, който много бързо се развива. Мисля, че не обръщаме достатъчно внимание на този въпрос. И този подход да си изробим главата в пясъка не ми се струва достатъчно удовлетворителен. Част от измененията са такива. Мисля, че трябва да влезем в дълбочина. Как ще се развива предлагането на хазартни игри в интернет? И за това на първо място трябва да кажа, че съответните оператори, които са отговорни, отговарят и на тези наши изисквания. А ние точно това трябва да направим, да насърчим отговорните оператори. И разбира се, трябва да се опитаме е, да направим всичко възможно неотговорните такива да бъдат премахнати от пазара. Част от въпросите, които са повдигнати тук, като че ли се опитват да ни покажат, че изобщо не съществува електронния хазарт особено държавните лотарии, едни монополи, които се справят много добре, особено що се отнася до финансирането на спорт, някои на културни мероприятия и така нататък. Но не виждам никакви доказателства, че те са заплашени от развитието на електронния хазарт. Част от тези лотарии също се включват в електронната игра, защото виждат как се развива света. Електронният хазарт като че ли се казва, е нещо по-лошо и отцветено в черно от държавната лотария. Защото, що ме държавна лотария дава пари за нещо положително, значи е нещо добро. Сега, хазарта си е проблем, независимо дали играете хазарт е, в държавното тото или в частни хазартни игри. Когато едно лице реши да се включи онлайн, то тогава то може също да се пристрасти и тогава, ето виждате, доплакват се и колегите по този въпрос. Така че не бива по някакъв начин да закриляме определени страни. А затова направихме и своите предложения за изменения. Докладът като че ли се опитва да води свидетеля в определена посока, посока както се нарича а, на нашия език и всъщност да се подава информация, за която ние всъщност нямаме информация и голяма част а, от времето се отделя да се критикуват нашите собствени изследвания. Това не е много добре и по никакъв начин не ни води към едно решение на проблема. Затова имам две групи от предложения за изменения, които искам да ви предложа. Нашето становище е, че трябва да имаме по-реалистичен подход и да започнем да се занимаваме с решаването на част от проблемите. Там, където сме съгласни с вас, е, че развитието на електронния хазарт в реално време, особено, което се оказва изключително популярно е, сред определени граждани, които искат е, да играят, в крайна сметка отваря вратички за е, уреждане на срещи и за липса на добросъвестност. В крайна сметка доклада с това се занимава от добросъвестността при електронния хазарт. Господин Хари ще говори по този въпрос също, тъй като той е компетентен. На нашето изслушване се повдигнаха определени въпроси, особено електронни игри, които използват професионалния спорт за базата на извличане на печалба, а след това нито една част от тяхната печалба не отива за насърчаване на този спорт. Имаше едно изслушване с председателя от нашите колеги а, преди година. Беше свързано с електронно залагане на коне. В а, много държави имаме активни състезания и това се дължи най-вече, защото парите от хазарт отиват след това за самите надбягвания. Или поне част от тях, разбира се. Така че има една симбиоза между хазарта и спорта в това отношение. Така че ето това е голямата разлика. Може да се окаже обаче, че ако се придвижи този въпрос, ще има две становища в двата края на спектъра от една страна, защото като че ли около държавните лотари се изгражда една нимба на святост, те постоянно а, се рекламират, а в крайна сметка не забравяйте, че трябва да ги контролираме така, както контролираме останалата част от електронния хазарт. Не може, защото са просто държавни лотари, ние да ги изключваме от всичко това. Би трябвало да евентуално да разработим една позиция, при която унези от нас, които искат да имаме повече реализъм в доклада, да направим един доклад на мълцинството. Предполагам, че има такава възможност, но пък от друга страна може да се окаже и доклад на бълшинството. И тогава да предложим на становището си като а, или такъв на младсинството, или на мнозинството. Сега не знае дали ще спечелим, но поне да излезе в обществеността такъв един доклад, за да се види, че има и различно становище от това на бълшинството, което представлява една реалистична картина, която не обръща гръб на проблемите. И за това всъщност са и тези доклади по собствена инициатива. Сега по никакъв начин това няма да е някакъв злостен акт срещу колегата, а чисто и просто тези въпроси би трябвало да бъдат на общественото внимание, защото при следващия мандат на парламента ще трябва да погледнем по-зряло към развитието на този въпрос. И се радвам, че френското правителство също започва да, да работи по този въпрос. Едното от предложенията започва с благодарности към френското председателство. Предполагам, че всички сме съгласни с тези благодарности. Благодаря. Благодаря, господин Харбър. Хитън Харис. За разлика от госпожа Йоргенсен, нейния, който чието колега го няма, аз съм като Питер Пан, защото пък съм разделен от а, колегата сянка. Честно казано, Пропуснах заседанието миналата седмица, но наистина считам, че аргументите на колегата Сянка в крайна сметка не се напасват. И ми е хубаво да видя кой е записал а, вашите мисли, които изразихте тук. Аз лично реших, че тъй като има проблем с академичните изследвания в тази сфера, чисто и просто да прочета определени параграфи от изследването, което е поръчано от нашата парламентарна комисия. И тук се казва. Между другото, то може да ви насочва в посока, в която не сте се насочили в момента. Та, седма точка, чета нещо от резюмето и след това от останалата част от докладата. В седма точка се казва, че що се отнася до електронния хазарт, е направено просто сравнение между Швеция, където има държавен монопол върху хазарта и Обединеното кралство, където има либерализиран пазар на хазарта. Интересното е, че проблемният хазарт е като процент и в двете юрисдикции е много сходен. Възможно е да се заключи, че организационната структура и собствеността на хазарта не оказват въздействие върху проблемното хазартно поведение. Осма точка. Почти не сме получили доказателства, че, що се отнася до електронния хазарт, а, при лицензирани вебсайтове не са се получавали някакви проблеми, дори и в случай, когато това не са европейски сайтове. Т.е. проблемите не са били големи. Така че искам да кажа, че има голяма дезинформация и много е така нахвърляни аргументи, които не са подплатени. 235 от доклада. Като точка, пак цитирам, господин Бърманс от Асоциацията на казината заявява в разговор с нас, че има 2600 незаконни а, сайта за хазарт. 80% от парите, които минават през тези сайтове, са всъщност, а, се перат всъщност. Ние не можем да установим дали това е така и до такава степен, но цифрата наистина е голяма. Академичното изследване, което се спомена в трето приложение, казва, че по света има 2069 вебсайта за хазарт общо. И не всички от тях, в крайна сметка, са напълно незаконни. Има много аргументи и си мисля, че трябва да говорим честно тук в този спор, като използваме факти, които са установени. Защото в нашата комисия винаги, в крайна сметка, цитираме изследванията, които ние самите сме поръчани да бъдат извършени. Освен това, честно казано, напълно разбирам, че има държави в Европейския съюз, които имат различни становища по отношение на електронния хазарт и възможните проблеми, които могат да възникнат от него. Аз съм от Обединеното кралство, където има един много либерализиран пазар на електронния хазарт с много силен поведенчески кодекс, който се спазва. Така че, както пишеше и в изследването, нямаме повече проблеми от Швеция, където е почти забранен електронния хазарт и е държавен монопол. Така че има място и за специално мнение тук, тъй като не мисля, че двете страни по този аргумент някога ще успеят да постигнат съгласие. Сега, по отношение на фейрплей, разбирам целта на аргумента и наистина сте прави, че трябва да има част от средствата, която като налог да отива към спорта, за да се види, че в крайна сметка тези пари не отиват за да се уреждат мачове или някакъв вид друг игри. Голяма част от а, организациите, които идват а, при нас с желание за такива предложения за изменения, са всъщност а, ор, бордове, които в крайна сметка искат да използват парите за себе си и по никакъв начин няма да инвестират парите, за да подкрепят хората по места. Много е важно парите да отиват там, където ние хората в тази комисия бихме искали те да бъдат насочени. Благодаря. Мисля, че Питер Пен е момчето, което не искаше да порасне, ако не се лъжа. Господин Дюбон. И След коментарите на колегата, следващия доклад. Ще бъда съвсем кратък. От доста години следя отблизо тази тема и със сигурност има един извод, който можем да направим. А, то е, а, че онлайн хазарта създава безспорно предизвиква, повдига нови въпроси. И че не трябва да разсъждаваме а, само от а, гледна точка на някаква неутрална технология, която е само носител и то действаш при пълна прозрачност. Именно за това а, изброяването е, на рисковете и предпазните мерки, които се налагат в този доклад, както и на мерки и предложения, така че да се преодолеят е, и предотвратят тези рискове, е, всъщност напълно отговаря на влиянието, което оказва интернет върху хазарта. И бих добавил, че а, физическите а, игри в държавите членки са най-контролираните, включително и от данъчни съображения. И ако новата технология при която всичко се осъществява в забавен порядък и носи допълнителни рискове, естествено е да се предприемат и по-значителни предпазни мерки, независимо от това какъв е оператора в публичния или в частния сектор. Това е първата ми бележка от общ характер. И не смятам, че, както Крис и Малкъм току-що казаха, че тази економика е здрава, когато става дума за легални, законни сайтове, да, това наистина е така. Но не можем автоматично да направим извода, че е, при е, връзката, отношението с играча не съществуват рискове, които е, не са економически, а които са рискове свързани с здравето на хората, с различни злоупотреби, измами и имат човешко измерение. Така че ние трябва да предприемем мерки, е, така че да се борим с незаконния характер на тези е, игри, а за е, законно законните сайтове трябва да се предприемат също особени предпазни, специфични предпазни мерки. Естествено, че може да става дума и за економически сектор, който действа напълно законно. И няма да се спирам на измененията, които съм внесъл. госпожа Корола подчерта общите изменения, които внасяме, но искам да подчертая а, един елемент, а, свързан с спорта. А, след доклада на колегата Мандерс по, за, относно спорта, бяхме посочили, че залаганията могат да а, окажат влияние върху добросъвестността на а, тези а, спортни прояви. Крис е напълно прав, когато казва, че законните системи а, и а, съответните а, агенции, а, които действат а, законно, а, между другото, от новия френски закон, а, който беше а, споменат и който а, в близките месеци ще бъде внесен в а, френски национално събрание, как частните предприятия, които имат разрешително за хазартна дейност, могат да подпомогнат различните индивидуални или колективни е, спортове, е, като конните надбягвания, например. А в рамките на този доклад, е, с оглед на самият предмет на доклада, трябва да определим някои предпазни мерки, така че хазарта да не оказва въздействие върху организацията, провеждането и резултатите на спортните състезания. Благодаря. Имате ли коментари? Само няколко бележки. Няма да отнема много време. На първо място бих искала да кажа, че това не е враждебен акт. Имам предвид е, вашето специално мнение, изразено в е, доклад. Вие имате право на това, в крайна сметка. Евентуално е добре, може би, да изчакате и да видите гласуването в комисията и след това, разбира се, да изготвите доклада. Ако искате да го направите, аз ще го разбера като а, един въпрос, по който чисто политически ние не можем да постигнем съгласие. В крайна сметка, за това сме тук и за това сме различни политици. Не може по всичко да сме съгласни. Има нещо обаче, което трябва да кажа. Тъй като доста се подразних. И това трябва да се признае, защото чисто политически ние не сме съгласни един с друг и доста Е, се дразня, когато изведнъж е, чувам неясни е, изложения за това, че не съм достатъчно запозната с определена сфера. Сега има данни за определени неща, за други няма и както виждате в доклада аз съм поискала допълнителна информация и след получаването им мога да продължавам да нататък. Но в крайна сметка се дразня, когато ми се каже, че не знае достатъчно по въпроса и за това резултатът е такъв какъвто е в момента мисля, че това е съвсем различно от един честен политически спор, по който просто двете страни не изразяват съгласие. Хубаво е да седнем и да видим дали не може компромисни изменения да се постигнат, поне при някои от тях. Мисля си, че голяма част от тях биха могли да бъдат обект на споразумение. И накрая. Едва ли някой извън този парламент има съмнения за това, че тук ще има големи политически спорове по този въпрос. Дори и да излезете с един такъв доклад с особено мнение, гражданите така или иначе ще знаят, че има разнобой на становищата. Благодаря. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 11 февруари, казва председателката. Пленарна зала през март. Следващата точка от дневния ред е доклад на Сует Камал мобилни телефонни мрежи. Господин Камал. Uh, Благодаря, госпожо председател. Um, Благодаря, госпожо председател. Разглеждайки тази тема, не бива да забравяме, че това е продължение на първия регламент. В самото начало трябва да кажа, че първо ни беше дадено доста кратко време да изготвим своето становище и аз и докладчиците в Сянка, мисля, че поснехме съгласие по този въпрос. Срокът беше изключително кратък. Написах е, доклада с намерение е, да проведем дълъг дебат преди гласуването. Опитах се и да представя един спорен доклад, така че наистина дискусията да е богата. Нека сега да се дръпне малко назад и да видим какъв е контекста. Не бива да забравяме, че това е една история на успеха за Европейския съюз. Цените на мобилните комуникации паднаха. И ако се сравняваме с а, други сектори, Можем да кажем, че при нас цените паднаха доста повече. Спадането на цените обаче беше преди още интервенцията, макар че други твърдат обратното. Ако погледнем другите сектори на промишлеността, други продукти, там където има нововведения, а... оказа, че тези нововведения винаги са с висока цена, която постепенно пада с времето. Няма смисъл, разбира се, фирмите да държат цените високи. Те самите го разбират, защото няма по този начин да се ползва услугата, ако цената е висока. Друго нещо, което не ви забравяме, е, че този сектор, както и други, все още не е търсил помощ от дънекоплаците. Не е отишло с празна шапка пред комисията или пред правителството, като да иска средства от джоба на данекоплаците. Това не бива да го забравяме. Няколко технически въпроса. В самото начало бе казано това, но някои от групите поискаха отлагане на вота и преместване на крайните срокове. Мисля, че началото на заседанието е направено това предложение. Аз с удоволствие подкрепям това предложение, за да има по-задълбочена дискусия между мен и докладчиците в сянка. Това, което се опитвах да направя, всъщност, както казах, е да предизвикам дебат. И за това Отхвърлих предложението на Европейската комисия за намаляването на цените и за разширяването на регламента за роуминга. Говорих и с комисията и като водеща комисия. Те попитаха дали можем да се фокусираме най-вече, и в случая не казвам, че трябва да следваме тяхната идея, но дали бихме могли да се фокусираме най-вече върху въпросите за защита на потребителите и въпросите, свързани с прозрачността. Тъй като те, тяхната комисия, би искала да се фокусира върху онази част от документа, която казва въздействие върху търговията и тази част, която е свързана в крайна сметка с предмета на дейност на тяхната комисия. Тъй като в крайна сметка много кратък е формата, в който трябва да се изложа, съм дал един допълнителен документ, в който обяснявам какво се опитвам да постигна. Този доклад, работен доклад също трябва да го изчетете, за да имате представа всъщност какви са аргументите. Един, извинете, една от критиките, която чух от всички като че ли е достатъчно ли сме е, преценили какво е въздействието на първия регламент. Достатъчно време ли е минало? Крайна сметка, от роуминг едно до сега не е минало достатъчно време, за да имаме достатъчно данни и доказателства. Когато обаче се опитваме да анализираме данните, си задаваме въпроса, защо се опитваме да регулираме част от сферите, които се опитваме да регулираме. Ще ви дам пример. Групата на европейските регулатори дава цифри, при влизането на регламента за гласова телефония. Да, има увеличаване на гласова телефония в роуминг. 15-20% е това увеличение. 2008 година. Трето три месечи. Също има увеличаване и на брой на СМС-ите в роуминг. Този обем на смс-те в роуминг се е увеличил много повече, отколкото се е увеличила гласовата телефония в роуминг. Е, какво е заключението? Вярно е, че са ранни данните, но ако в крайна сметка човек се опитва да събере данни и от тях да извлече заключения от тези ограничени данни, единственото заключение, до което ще стигне, е да каже, я чакайте малко, Регулираната сфера се е увеличила, но се увеличила с по-малко, отколкото нерегулираната. Така че нерегулираната се увеличава. Е, защо тогава да регулираме сфера, която е нерегулирана, се движи добре? Какво предлага обаче Европейската комисия? Да има намаляване цените на СМС за крайния потребител. Разглеждаме ли данните? Направена ли е оценка на въздействието от първата година от въвеждането? И разгледахме ли какви са альтернативите? Някои от вас си мислят, че това становище е провокативно, но нарочно съм го направил провокативно, за да има дебат. Аз по никакъв начин не си мисля, че това ще бъде окончателният вариант на този доклад. Изобщо не съм наивен и не мисля така. Записал съм всичко това, за да има дебат и да има дискусия. Предлагам определени альтернативи на регламента за роуминга и задавам и въпрос в работния документ, който споменах. Роуминг пазара е отделен. Минавали сме през него, който и е бизнес модел да погледнем, за която и да е фирма – има части от бизнеса, в които се печели. Някой казва, че е прекомерна печалбата, но пък винаги има части от бизнеса, където има загуби. Така че има вътрешно субсидиране във фирмата, така че печелищите субсидират тези, които губят. И роумингът може да се разглежда като една сфера, в която се печели от операторите, но от друга страна те биха могли да субсидират частите, където има загуби. Много от операторите в отделните държави, например, субсидират продажбата на телефоните, на GSM-ите. Тоест много скъпи телефони биват продавани за дребни суми или за смешни суми. По два начина те си връщат парите за тези скъпи GSM-и или посредством абонамента, или пък посредством печалбата, която се прави в други части от предмета на дейност на тази фирма. И ако започнем да се вглеждаме в отделните бизнес модели и избираме онези части, от които се извлича печалбата и ограничим печалбата, то тогава ще трябва да видим какво е така наречения ефект на водното легло. Още нещо. Печалбата изведнъж се превърна в мръсна дума казвате защо трябва те да печелят. Но ако погледнем част от операторите и видите колко печалба всъщност влиза в джобовете на акционерите, ще видите, че това са 5-10%. Значи от тази сума, която виждате във вестниците, всъщност 5-10% отива за, да накуп... извинете, за акционерите. От останалата част изплаща заеми, инвестиции в нови технологии и така нататък. И ако погледнем тази индустрия, ще видите, че те постоянно инвестират в нови технологии. Едно от нещата, с които се занимават те в момента, са на така наречената 4D технологии и ние, ние, както знаете, европейската индустрия е водеща в света в това отношение. Част от альтернативите, които предлагам са следните. Първата е да не се удължава а, обратното действие. И втората, преди изборите а, за Европейски парламент, вместо да се опитваме да залагаме цени на базата на политически решения, а не економически, а не и бизнес такива. Нека да оставим всичко в ръцете на експертите, които работят с операторите и които имат дългосрочна представа за този бизнес. В говоря за регулаторите. Един от вариантите, който трябва да разглеждаме е дали да оставим това в ръцете на регулаторите в пакета за далекосъобщенията, както знаете, има едно предложение да се създаде една укрепена група регулатори. Това предложение обаче беше отхвърлено от съвета, така или иначе все още така дискусии по него. Е, Тината от критиките е, че групата на европейските регулатори не е доказала, че е независима. Тя като че ли е някаква кукла на конци за комисията и така нататък. Но ако трябва да бъде независима, тя трябва да се изправи и пред нас. И ако не е съгласна с нас, също да го покаже. Така че те трябва да покажат, че са независими и че техните решения се основават на задълбочен анализ и дългосрочен, дълго... Дъл... възможност за а дългосрочни планове. Освен това, има ли отделни пазари? Има отделни пазари. Не може да налагаме един аршин на всички. Има пазари, на където прехвърлянето на данни е по-скъпо, а пък гласовите да съобщения са по ефтини. Така че трябва да се има предвид отделните пазари. И последното предложение, което правя, е свързано с обменът на едро. Трябва да търсим альтернативи. А не чисто и просто да налагаме някакви тавани на цените и да регулираме цените. Това е един обмен, при който ще могат да се а, обменят данни а, в, в големи мащаби Нека да видим какви са альтернативите. Ако не ги харесвате, обосновете се. Обосновете се не чисто и просто, защото ви си иска и това да стане, а не друго, а направете предложения, направете аргументи, защо альтернативите, които предлагам, не са достатъчно добри. Нека сега говорим обаче за положителните моменти. Има сфери, в които сме постигнали съгласие. И това са две такива. Аз като докладчик и моите докладчици в сянка. Всички сме съгласни за прозрачността. Всички сме съгласни, че не, нямаше достатъчно прозрачност. И едно от изслужванията по роуминг едно, един от операторите ми каза, ако клиентите искат по-ниска цена, нека да отидат на вебсайт. Това не е достатъчно добър отговор, защото когато потребявате една услуга, времето и мястото, където употребявате услугата, е там, където искате това да стане, за да направите съответното решение на място. Така че прозрачността трябва да бъде засилена. Не съм записал нови идеи, защото зная, че колегите имат много идеи. и Очаквам с нетърпение техните предложения за изменения по отношение на прозрачността. Дискутирам темата и с други групи. Другата област е за дискриминацията срещу малките оператори малките оператори, които не могат да договарят изгодни мерки за снабдяване на дребно, на едро, извинете, защото се конкурират с големите групировки, които имат повече възможности в процеса на преговори. Значи трябва да диференцираме операторите. във всеки случай въпроса за мащабите на, опера... на оператора трябва да се говори относително. Е, защото на общоевропейския пазар операторът може да е малък, но да е достатъчно силен в собствената си страна. Толкова за сега очаквам с нетърпение коментарите и измененията. А, е, благодаря. Нека чуем следователно докладчиците в сянка. Господин Бифон е прав. Не съм сигурна правилно ли произнесох името ви. Благодаря. Според мен явно е на лице необходимост от регулиране. Понеже доста потребителски организации, а и комисията получават основателни оплаквания – от потребителите. И понякога хората плащат умпомрачителни сметки за мобилния си телефон. Просто такива, че човек не може да си представи как е похарчил толкова пари. И значи има, има нужда от обществен дебат по въпроса и както а, тук ще каза господин Камал, аз, аз бих се съгласил с неговото твърдение. Изключително важно е да се изискват мерки за повишаване на прозрачността. Особено когато става въпрос за пренос на данни чрез мобилния оператор – И вече благодарение на тази прозрачност потребителят сам да може да определи при какви условия, кога и къде да ползва услугата роуминг за пренос на данни. Ако ще предвиждаме пределни цени, важно е да не предвиждаме такива мерки само в телекомуникацията на Едро, трябва да обърне внимание и на цената, която плаща крайния потребител. Понеже в Европа това е, е главният проблем. Аз лично съм се опитвал да, да разбера защо има такива големи разлики, какви са основанията за, за такива големи ценови разлики. Вероятно те се дължат на различните такси за лицензиите, е, които държавата е, събира от съответния оператор. Аз наистина не мога да разбера е, защо са толкова различни тарифите за роуминг. И в полза на крайния потребител наистина трябва да потърсим най-доброто решение. Допитал съм се до потребители, до крайни потребители и стигам до мнението, че винаги когато една услуга се предлага през граница, е било то чрез преносим компютър или е, някакви абонаментни карти, е, получава дефицит на информация от оператора. Оператора наистина трябва да бъде дължен да предоставя информация на потребителя. Запознах се с някои от е, идеите на комисията по промишлеността и ТРЕ. Е, там се говори за други технически приложения. И ние ще трябва да отчетем е, становището на ИТРЕ. Имайки предвид, че е, това е пазар, на който техническите нововведения е, навлизат много бързо. Не бива непрекъсно да наваксваме, да, да догонваме техническия прогрес. Трябва да се опитаме някак да го изпреварим. По-нататък клаузата за ограничено действие на мерките с преразглеждане към 2013 година, но аз не се отнасям особено положително към тази идея. Следващият оратор е госпожа Крис Йоргенсън. Благодаря, ще говоря на датски. Е, сега всички ще се влюбите в мен. Благодаря, госпожо председател. Някои ще си спомнят, че на предишно заседание бях обвинена, че съм комунистка. И то от господин Камал. Колегата. Ако аз съм комунистка, какво ще да е господин Камал, но това е друга тема. Искам да подчертая във всеки случай, че думите ми тук не са изречени под диктовката на Москва, са плод единствено на здравия разум. Като либерал аз не се стремя към регулиране като самоцел. В случая пазара трябва да бъде регулиран, защото не функционира добре. Разговаряла съм с господин Камал. Той обеща да напише един провокационен доклад и трябва да кажем, че удържа на думата си. Толкова по-добре. Предложението на комисията е разумно, но пределната цена за кратки текстови съобщения е допълнително намалена а, предложенията на комисията все още са твърде е, завишени е, предвид е, себестойността на, на оператора. Така или иначе, потребителят трябва да бъде предпазен от е, е шокиращи го сметки. Е, трябва да му бъде дадена възможност е, да предвижда разходите си. И доколкото в Европа няма политически граници, то и е, съобщенията помежду ни не би следвало да бъдат ограничавани е, вече ценово. Един балансиран регламент, е, регулиране, ще увеличи достъпа на потребителите до услугите при необходимата гъвкавост за оператора. Очаквам, вероятно трябва да кажа, скъпи другари, е, по-нататъчното ви съдействие по този доклад. Е, благодаря. Явно тук фронтовите линии се поразмиват. Ако имате предвид кой всъщност печели от роуминга, е, то печалбата не е само за оператора, а и за потребителя, който практически няма инак достъп до пазара. И аз съм съгласна при това с преждеговорившата, че пазарът наистина не функционира добре. И трябва да се направи така, че, че той да, да заработи. Съгласен съм, че трябва да е, разширим обхвата на регулирането на този отрасъл. Още един аспект ще трябва да обсъдим. Очевидно работата ни ще трябва да приключи е, поне е, до изтичането на, на мандата. Е, следващият парламент ще започне е, работата си е, твърде късно, за да се направи каквото и да било до края на годината. Така че съгласна съм с господин Камал, че трябва да работим усилено, като не забравяме кой поиска текстовите съобщения да бъдат регламентирани на втория етап. Ние. Парламентът настояваше за това в едно и също изречение чух господин Камал да говори за нововедения и за телефонните устройства. Не мога да се съглася с господин Камал. У нас поне телефонът се налага на потребителя с договора и той практически няма възможност да избере. Аз бих желала сама да определя дали да имам един по-изгоден за себе си договор или един не толкова изгоден договор с един лъскав телефон. Така че тези решения далеч не са свободни за операторите. Господин Младенов има думата. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Първо нека кажа, че до голяма степен съм съгласен с господин Камал. Нуждаем се от повече информация по резултатите от прилагането на първата директива, което е особено... Е, извинете, първия регламент, е, което е особено важно е, в светлината на днешната ни дискусия. Освен това не можем да подминем философски въпрос, повдигнати от господин Камал. И, и то е, че Европа имаше челни позиции. Имаше, не знам дали, още, дали ги е запазила е, в областта на мобилните комуникации. И философският въпрос е за влиянието, което ние, регулаторите, оказваме върху техническия прогрес. И не, не, не би следвало да компрометираме лидерските си позиции. Но нека малко по-конкретно коментирам някои от предложенията. Аз също, между другото, съм съгласен, че прозрачността е един от основните въпроси, с които трябва да се занимаем. Един от главните аспекти на прозрачността е за известяването на потребителите за е, лимитите по фактура, при които са изключвани от мрежата е, много от нас е, имат такива случаи в личния си опит, е, когато изчерпват лимита си, без да знаят това достатъчно на време и след това трябва да, да преминат през цялата тежка процедура на възстановяване на, на връзката. Особено когато пък става въпрос за пренос на данни, когато човек изтегля някакви материали, по линията и изведнъж връзката бъде прекъсната. Трябва да работим по въпроса за един дружелюбен за потребителите режим. Е, и в тази връзка е, може да се предложат няколко неща. Първо, аз мятам, че потребителят не бива да бъде прекъсван автоматично. Тоест, е, връзката му да, да бъде прекъсвана автоматично. На, на потребителя трябва да се даде правото да избере дали връзката бъде прекъсната автоматично при изчерпване на лимита или не, понеже някои могат да предпочитат да не бъдат прекъсвани и съответно да поемат последиците от това. Освен това, начина по който се измерва или представя лимита, дали ще бъде обем трафик или е, разход в парично изражение. Това е важно, е, защото е, някои от операторите са вносители на роумингова услуга на нетна основа, а не износители. И, и положението не е еднакво за едните и за другите. Особено в малките южноевропейски е, страни, които разчитат на, на, на туризма, е, се осъществява внос на роумингова услуга. И по-нататък е, необходим е един далеч по-балансиран подход. И аз вероятно ще внеса изменения в този смисъл по отношение на нетните вносители на роумингова услуга. Те трябва да бъдат защитени, да не се работи единствено в интерес на нетните износители. И вероятно ще можем да намерим някакво равновесие, понеже от гледна точка на, на вътрешния пазар, на защитата на потребителите, края краща най-важното нещо е, е да защитим е, потребителя от шокиращи го или шокови е, сметки без да подкопаваме авторитета на отрасъла, особено на оператори, на които разчитаме, понеже съм сигурен, ще се, се окаже изключително трудно, не само досадно, ако, например, непрекъснато ни прекъсват, след като изчерпим лимите си. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да обвържа днешната дискусия е, с подкрепата, която, и то убедителна подкрепа, която ми оказа комисията е, по е, правата на потребителя, въпрос по който активно преговаряме с чешкото председателство, както казах днес по-рано пред министра. Нека ви напомня, колеги, че вие убедително подкрепихте значително разширяване на мерките за просрачност, които предложихме, както и редицата мерки, даващи право на потребителите да избират максималната срочност на договора и така нататък. Все във връзка с прозрачността. Така че нашата комисия вече е предприела сериозни мерки в това отношение. И а, абсолютно правилно тук а, се насочва вниманието към а, Едни е, мерки от решително, от решаващо значение, според мен, за да се даде възможност на потребителя да прави своя избор, вместо да му се налага едно или друго. Все по-често е, операторите предлагат комплексни е, договори с преференциални тарифи за различни страни. В някои от страните пазарната активност, разбира се, е далеч по-голяма, отколкото в други. Имам няколко въпроса в тази връзка. Тук не виждам предложения за изменение на, на предложението на комисията и аз, проче, питам докладчика дали то общо заето е удовлетворено от това, което комисията предлага във връзка с прозрачността или пък а, а, изрично, а, съзнателно е пропуснал тези въпроси, очаквайки а, нашия принос като човек, който си служи с мобилния интернет, между другото, е, трябва да кажа, че офертите на операторите са крайно непрозрачни. И трябва изключително внимателно да, да проучвам сметката си, когато я получа, за да разбера на каква основа всъщност ме, <coughs> ме фактурират. Никой от операторите фактически в различните страни не, не, не, ми, а, а, не ме предупреждава, ако сметката ми превиши определена а, стойност а, на месец, а това би трябвало а, да, да е на лице и както каза господин Младенов, трябва изрично да се предвиди такова изискване така че по договор да можем самостоятелно да контролираме разходите си. Сега, неща от по-общ принципен характер. Ако си спомняте, благодарение на нашите аргументи, първоначалното предложение на Комисията за международния роуминг се из, измени и из основи. Но аз, както и други тогава, предупредих, че ако <coughs> ще намаляваме конкуренцията, ако искаме да си облегчим живота, понеже ценообразуването във всяка стопанска дейност е сред най-трудните решения, особено в далеко съобщенията, където имате високи фиксирани разходи е, и вече задачата за постигане на максимална печалба е крайно трудна. Та ако искате да намалите конкуренцията, просто е, <coughs> фиксирайте пределна цена и тогава е, вашата ценообразуваща задача ще бъде максимално упростена. И едва ли ще ви изненада, колеги, че след е, е, регламента, е, който налага пределна цена, фактическите, реалните цени гравитират около тавана. Едва ли това може да изненадва някого и също ще стане с текстовите съобщения. В някои страни те са по-скъпи, това е обичайна практика на съответния пазар и общо европейска пределна цена ще повлияе върху вътрешните цени на текстовите съобщения. Е, е, е, може да твърдите, че това би било в интерес на потребителите, но от принципна гледна точка, според мен, това далеч не е безспорно. Що се отнася до преноса на данни през граница и, и на роуминговите текстови съобщения? Аз отново искам да подхвана казаното от Николай Младенов. По-настоящем сме в такова положение, при което всички мобилни оператори проучват сериозни инвестиционни проекти за повишаване пропускателната способност за данни, на своите мрежи, понеже търсенето на пренос на данни е, расте динамично. Е, и е, много от операторите са въвели фиксирани ценови пакети, аналогични на обичайния абонамент за интернет – какво означава това? Това означава, разбира се, че е, хората вместо текстови съобщения ще изпращат електронна почта, след като е, е, сметката им няма да зависи от трафик. Така че сериозно ли смятаме, колеги, по един грубоват начин да се намесим на пазара, да наложим цени на дребно, тогава, когато пазарът крайно динамично се мени, когато предстоят сериозни инвестиционни решения, които ние би трябвало да, да искаме да насърчим, и разбира се, много от вас е, по-настоящем използват е, е, телефония по интернет, става просто за скайп. И след като имаме телефони с интернетски протокол, въпросът за роуминга лека по лека ще отпада, защото технологичното развитие е тази посока към интернет телефонията. Защо тогава смятаме така грубо да се намесим на един пазар в процес на динамична е, промяна е, и то е, при условие, че сегашните инвестиционни проекти на операторите след 5 до 10 години ще премахнат роуминга или роуминговата телефония като цяло. И значи колегите, които са на противното становище, би трябвало да ни обяснят защо от стратегическа гледна точка смятат тази груба намеса за положителна за потребителите. Благодаря. Ще минем на следваща точка, но трябва да изслушаме представителката на комисията накратко и накрая докладчика отново. Камал, for the, this debate. Комисията иска да благодари за така проведения дебат, както и за дебата на докладчиците. Трябва да отбележим, че не споделяме вашето становище по отношение на премахването на пределните цени. Ние считаме, че това не е в интерес на потребителите. Нито пък смятаме, че служи за постигане целите на вътрешния пазар. Трябва да кажа, че предложението за регламент не е свързано с фиксиране на цените, нито пък с премахване на печалбите. Както вие казахте, всъщност говорим за намаляване на свръхпечалбата. Не бива да се забравя, че регламента за роуминга беше резултат от един провал на пазара – този сегмент, както и потребността да се справим с прекомерните цени, що се отнася до гласовите повиквания. И това беше призив от всички, и от Европейския парламент, и от потребителите, тъй като се искаше действие на европейско ниво. Идеята беше да се включат и текстовите съобщения. Получихме и едно искане преди края на 2008 година, отново да разгледаме въпроса. Смятаме, че нашата оценка на въздействието е подробна и новите е, данни, предложени от Европейската група на регулаторите, следват същата тенденция, както и при предходното изследване. Факт е, че операторите не са избрали да се възползват от гъвкавостта, предложена им в регламента и да се конкурират, е ясно доказателство за липсата на конкуренция. И в крайна сметка това си остава факт на този пазар. Това не е само становището на Европейската комисия, това е становището на потребителските групи, на правителствата, както и на някои оператори. Според нас, нашето предложение е балансирано, съразмерно, гъвкаво и включващо всички нововведения. Затова, що се отнася до роуминга за данни, не сме предложили регламент за крайните цени. Виждаме, че има развитие в този сегмент от пазара. Трябва обаче да посочим, че Европейската комисия счита регламента за роуминга за изключителна мярка. Не би трябвало да има постоянен регламент, ние сме съгласни с вашата комисия и считаме наистина, че играчите на този пазар трябва да се конкурират и от това да извличат полза потребителите. Това обаче не е факт в момента. Затова излязохме и с това предложение. С удоволствие ще обсъдим подробно с вас нашите предложения. Благодаря ви. Okay. Um, all, thank... Uh, благодаря. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите от Европейската комисия за техния коментар. Радвам се, че са приели нещата така, както аз исках да изглежда, т.е. като провокативно изявление. Има консенсис тук и за прозрачността, и за хората, които си търсят най-низката цена. Когато съм говорил с операторите и съм ги питал за прозрачността и така нататък, те ми казват, не и в техен интерес да има ценови шок. Не е приятно, когато някой се оплаче във вестника за една сметка. Е, в никакъв ничи интерес не е но те мислят също по този въпрос. Шока от сметката и прозрачността. Един от колегите каза, че иска да разбере малко повече защо цените са различни. Има различни причини, мога да кажа. Аз няма да наблизам в тях, защото ще отнеме много време, пък и това е технически дебат, но моля обърнете се към самите оператори. Има различни причини. Е, един от проблемите, с който се занимаваме не е в този доклад, но в друг, а, е свързан с прекъсването. Още други моменти. Всички казват, че, че устойностяването трябва да се базира на разходи. Ако наистина искаме да имат такива цени, които отговарят на разходите, трябва много да внимаваме, защото има доста моменти. Част от колегите казаха, че това е много важно, защото си помислете също така и за стойността. Ако ще е свързано само с разходите устойностяването, то накрая всичко ще зависи от разходите и може да се окаже, че при определени пазари може да има много високи, примерно, цени на GSM-а, защото знаете, че цената на GSM-а, която плащате, е много ниска и не е истинската такава. След това колегата каза технологиите. Има Wi-Fi roaming, Едно от предложенията на операторите което е важно. И доколкото разбирам, някои оператори се казва на производителите на GSM, че трябва да блокират част от услугите Voice over IP и да ги махнете от GSM-ите. Ето, например, по причини прозрачност, клиентите би трябвало да получават такава възможност а, да използват Voice over IP можем да насърчаваме технологическото развитие и технологичните альтернативи. Както каза Малком Харбър, пазарът на СМС и умира. Макар, че обема му нараства, дългосрочен план, това е така. Аз, например, се включвам веднага в Wireless LAN и така изпращам е, своите съобщения. Или предпочитам да изпратя имейл или да се възползвам от услугите на Instant Messaging, защото те са безплатни посредством Wireless. Така че с технологиите нещата върват така. Притесниме казаното от един от колегите, който искаме да действаме преди нещата да са се случили. Сега не, тук трябва да се внимава. Знаете, че регулаторите винаги се движат след технологиите, но това е така и така трябва да бъде. Не може да решаваме проблеми, които не съществуват още, защото не можем да забравим и други последствия, които са възниквали при такива инициативи. Нека да не изключваме развитието на бъдещи технологични инициативи. Много се радвам, че все още ме обичате, госпожо. Предпочитам да не ми изпращате целувки по време на заседание на комисията. Може да съм ви нарекал комунист, обаче аз съм либерал. И един от колегите ми каза, че съм прекалено либерален, за да съм либерал. И според мен това е комплимент, може би. Не знам, мисля, че той се опитваше да ме обиди, но аз го приех като комплимент. Очаквам един а, добър дебат с вас. А, но трябва пак да поспорим за разходите и стоеността. Говорихте за прозрачността и проблемите около прозрачността, свободата да вземете решения. С удоволствие ще говорим по този въпрос, но искам да разбера какво значи свобода според вас, за да решите за GSM си. Опитах се да стимулирам дебат, като отхвърлих предложението на Европейската комисия. Можете лично да подходите, както искате да подходете всъщност. Но моля ви, дискутирайте трите или четирите альтернативи, които предлагам. Кажете ми какво мислите за тези альтернативи. На госпожа Ишо от Европейската комисия, както каза Малкам, и двамата сме се занимавали с ценообразуване както и да го наричате, мерки за интервенция на пазара, пределни цени, в крайна сметка определят цените. Защо? Само за секунда. Защо операторите ще работят под тези цени, ако знаят, че след година вие пак ще наложите пределна цена. Те си казват ми, защо изобщо да се занимавам? Комисията или някой друг пак ще ми наложат някакви цени. Така че надявам се това да е мярка, която се взема единствено и само по изключение. Благодаря. Закъсняваме. Много ви благодаря, казва председателя. Тази сутрин решихме да отложим крайния срок до 2 март В следващата точка господин Мандърс защита на потребителите.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 въздействие на видеоигрите върху младежите. Подчертах промените, техническите промени в тази сфера. Интерактивни игри, онлайн игри, технологични промени през последните години. Все повече игри се създават и за възрастните за пълнолетните. Исках да подчертая на първо място, че видеоигрите по принцип а, не са а, а, вредни, а, нито пък а, водят до насилие, но има и изключение. А, вчера а, проведохме една среща експерти по този въпрос и е, установихме, че това е нещо особено важно. Всъщност, видеоигрите имат значителна добавена стойност за нашето, нашето общество, а ние сме доста по за тези нови измерения. И не трябва да се забавляваме тук, изготвяйки законови предложения, а да видим какво става на пазара само 0,3% имат отрицателно въздействие върху младежите от тези игри. А всички останали имат положителен въздействие. Важно е родителите да се запознаят с възможностите на видеоигрите. Трябва да се предвидят и съответните технологични мерки, като червеното копче, например, така че да се изключи играта, ако е свързана с насилие или агресивност. Системата ПЕГИ, паневропейската система за информация за игрите с определене на възрастовите групи, които се включват отделните игри. И в моето предложение подчертавам, че няма огромни разлики между държавите членки. И в Германия в момента има законова уредба и всъщност има оператори, които напускат територията на Германия и предлагат своите игри по интернет. така че особено важно да се е, приемат европейски мерки и да се осъществи е, контрол в зависимост от възрастовите е, групи. Е, да се контролира достъпа до определени игри, дали е, този, който участва в играта, не е прекалено млад за тази игра. Може да се предвиди европейска самоличност за достъп до тези игри. Смятаме, че е много важно етикетите също да бъдат съобразени и чрез ПЕГИ системата в момента се използва само за видеоигри, които се продават в търговската мрежа и продавача може да провери дали купувача спазва изискванията за възраст. Може да се поиска лична карта на купувача, но не може да се използва системата PEGI за закупуване онлайн на видеоигра. Държавите членки би трябвало да бъдат насърчени в по-висока степен за това да за възможността да включат в националното законодателство използване на въвеждане на системата ПЕГИ. Моето заключение е следното. И това беше потвърдено вчера на експертната среща според мен не е необходимо да се приеме специфично законодателство, европейско законодателство в тази сфера, но заключението на френски експерт, вярно, по-млад от мен, беше, че ние трябва да се научим да живеем с новостите, технологични и други, с иновациите. Преди 30 години наистина телевизията, телевизора беше дяволска котия и се, имаше гласове, които а, казваха колко е опасно това изобретение. А, а сега знаете, че има, че младежите могат да е, гледат и порно програми, е, важното е, е какво възпитание ще им се даде, а това не става с забрани. Така че бих искал по-нататък в текста ще прецизирам това. Искам да подчертая значението на системата ПЕГИ и да обхване тази система и онлайн видеоигрите, съгласувано да бъде въведена тази система от държавите членки. а, всички, които са свързани, имат някакво участие във възпитанието на младите хора, а, да се заостри тяхното внимание върху това дали дадена видеоигра е опасна или не. Няма научни изследвания, които да доказват, като, че едно дете или млад човек, който играе на видеоигра, задължително прилага на практика това, което се разиграва в играта. Важното обаче е, че при възпитателната дейност децата не трябва да бъдат залепени за екрана 30 часа на ден, защото не могат да се занимават с други полезни дейности. Но всъщност едно дете може да прекара и на телефона 5-6 часа на ден или път телевизора. Е, всъщност не съдържанието на видеоиграта е толкова е, важно, колкото ценностите, които трябва да насъдим у децата. Това е, трябва да се каже и на в училищата и на възпитателите. Надявам се, драги колеги, че ще споделите моята гледна точка, ако ли пък не, с удоволствие ще ви изслуша мнението. 26 януари на обяд е крайния срок за внасяне на изменения, а сега съм готов да изслуша мнението на колегите. Um, благодаря, господин Анджелагис е следващият оратор. Ще започна с това, че наистина господин Мандерс е извършил отлична работа. Доклада му е много добър. Имаме предвид заглавието на този доклад и приложението на комисията е, Виждаме, че става дума за защита на потребителите и на непълнолетните във връзка с използването на видеоигри. И е съгласен съм, съгласен съм с докладчика, че видеоигрите не са задължително вредни и опасни. Те разширяват кръгозора на децата и в общи линии имат добро, благоприятно въздействие върху развитието на младите хора биха могли да имат и педагогически цели. Но Разбира се, че трябва да обсъдим въпросите за защита на потребителите и на младите хора и каква е потенциалната опасност, която могат да крият видеоигрите. А, понякога а, видеоигрите могат да бъдат използвани и с медицинска цел и вчера по време на изслушването е, чухме, че е, една видеоигра с е, много насилие не води задължително до подобно поведение сред тези, които играят. Още нещо важно, което искам да подчертая, е, не е правилно да се е, твърди, че има връзка между възрастта на тези е, младежи, които играят на видеоигри и съдържанието на игрите. Вчера ни беше представена програмата Пеги и се видя, установи се, че най-много жалби има, най-много жалби са свързани с несъответствието между възрастта на децата и е, игрите. Това всъщност е една програма за самодисциплина. И може би трябва да преминем към друг е, вид регламентиране, защото едни следват, е, прилагат тази система, а други не. Друг коментар. Е, забраната на някои игри Подчертано е, че само в четири държави са забранени видеоигрите. Това ме очудва, защото една видеоигра е или опасна, или не. А, така че може би е добре да помислим и да видим дали едни и същи критерии се спазват в различните държави членки за забрана на определена игра. Друг коментар. Видеоигрите са обект на реклами по телевизията, например, и може би е добре тези, тези реклами е, трябва да бъдат излъчвани в е, такова време, в което да ги е, гледат възрастните и те да преценят дали съответната видеоигра е подходяща за тяхното дете. Още една, един коментар. В е, моята страна е, интернет кафетата са широко разпространени и там също е, може да се упражнява тази дейност. Някои собственици естествено предпочитат да има много видеоигри, защото по този начин привличат младата клиентела и е особено важно да се знае какви видеоигри се играят в тези заведения така че остава да обмислим още някой друг аспект за защита на потребителите. Um, Благодаря, госпожо председател. От името на Бено Амон, който не можа да дойде тук, ако ми позволите, нека да ви кажа в рамките на 30 секунди няколко негови лични наблюдения. Държа да благодаря на докладчика за извършената работа. Развитието в сектора на видеоигрите, особено що се отнася до визираната аудитория, заслужава да бъде обсъден този въпрос. Особено що се отнася до най-младите потребители. Ако не мисля, че една игра пълна с насилие може задължително да доведе до такова поведение, но има и игри, които могат да шокират младата аудитория не само насилието, но и подтикване към расова нетърпимост или сексуално поведение така че е, би трябвало да е, се предоставя по-пълна информация е, за този специфичен продукт. Би трябвало да има етикети и информация свързана с самия продукт, а не към упаковката на този продукт. Не съм убеден, че е, е, че трябва да се предостави на самия производител е, регулирането на тази дейност. Що се отнася до търговията онлайн, обръщам внимание върху факта, че има много видео, видеоигри, които могат да бъдат закупени онлайн и е, не трябва е, да е, се изпускат от внимание тези възможности. Това бяха бележките на Бенуа Амон. А сега, тук ще говоря не като депутат, а като човек специалист в сферата на възпитанието. Искам да е, кажа, че винаги, е, когато говорим за това, ние е, имаме предвид деца, които нямат някакви специални проблеми, които живеят в нормална среда. А всъщност тези игри, които крият опасности, привличат деца, които са в по-уязвима ситуация и е, те по този начин изразяват а, е, своя вътрешен дискомфорт, а, е, своите проблеми. И а, наистина аз а, ежедневно а, от години работя именно с такива а, млади хора. И а, някои от видеогрите а, водят а, до а, пристрастяване. А, е, не говорим тук е, за видеоигри с възпитателен ефект, с възпитателна цел, а е, нито пък тези, които могат да бъдат използвани с медицинска цел трябва да ви припомня, че тази игра, която е разпространена след младите, с задушаване идва точно от подобна игра. Видео. Heel kort wil ik eh, ingaan op eh, een aantal eh, zaken. Ehm, Dat is gisteren ook uit de uh, uitgekomen. Het zijn natuurlijk ook de ouders die... Eh, да, още нещо особено важно. Е, тези, които носят отговорност на първо място са родителите. И а, е, наистина, ако децата им са на улицата и те не знаят е, къде са а, децата, тогава трябва да се предприемат и а, законови мерки родителите трябва да знаят какво правят техните деца. А за децата, които имат а, е, психологически или други проблеми, по-добре е, е те да бъдат насочени към съответния специалист, а не да приемаме някакво законодателство за видеоигрите. А, но кой може да осъществи контрол, тъй като а, по интернет се разпространяват тези видеоигри? А, всъщност става дума за а, пристрастяване е, и за е, обсесия при тези е, деца, прекарващи часове наред защото физически те не страдат, не става дума за такова пристрастяване с физически последици, поне така казват експертите. Смятам, че би било добре наистина всичко може да бъде постигнато във виртуалната сфера и то да бъде полезно и интересно. И така, в заключение, надявам се, че измененията ще бъдат конструктивни. Чакам ги до 26 януари, както ви казах. Okay, you said the deadline for amendments and the rest uh, uh, of the facts is that 10 of February. 10 февруари е краен срок, след това на 11 за изменение, след това ще гласуваме в комисията, първата сесия през нощ ще гласуваме в пленарна зала. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Бил Нютон Дон е, ще получи думата, но искам да ви попитам, имате ли нещо против да отложим дебата по доклада на господин Харбър? Доставки на развойни продукти. Ако може утре сутрин да го разгледаме, имате ли нещо против, тъй като наистина нямаме време? For all the topics. I, I, I interpret that you accept my... А, предполагам, че приемате. И дам думата на господин Ньютон Дон. Имате думата. Thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Много приятно съм изненадан от това колко много членове на комисията все още са тук. За мен е че всички най-качествени членове на комисията. Трябва да кажа, никой не възразява срещу тези мои твърдения. представил съм проект установище, което виждам се разпространява вероятно не на всички езици и съжалявам ако това не е така. Работи се колкото се може по-бързо. Благодаря на секретарята на комисията за много подробното съдействие. Успяхме да изровим какви ли не данни и факти. И единството, което мога да кажа на колегите, госпожо председател, приемете предложенията, които представяме в проекто становището към решението на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. нашата позиция като група каква е? Габриел Крето а, а, наблюдава по, по-подробно този, този въпрос. А и аз имам известен опит от работата в Комисията по бюджетен контрол. Ние общо взето приемем предложението на господин Ньютон Дан. Обаче, ясно искаме да заявим, че 55% е, по ред митници, казва ораторът, не са достатъчни. И а, е, може би трябва да ни се разясни защо а, е, така ниско е заложена тази цифра. Вероятно, други позиции, например по доклада на Мариан Тисен, биха могли да имат аналогичен ефект. Е, Даните за 2008, разбира се, все още не са окончателни, но е, бихме желали да посетим вниманието си на данните за 2007. Е, и там има а, норма на изпълнение на 75% или освояване на, на 75% на програмата по защита на потребителите. Каква е причината за тази а, е, степен на освояване? Според а, е, господин Ньютон Дан а, а, нещата са били достатъчно благоразумни но бих искал да чуя и комисията по този въпрос. Защото ние непрекъснато а, режем бюджета, а, пък а, се оказва, че и това, което сме отпуснали, не се освоява. в някои случаи се освоява на 45%, е, е, е, в други случаи на, на 77%. И разбира се, тук важна е тенденцията по години. Разбира се, тук всички твърдения, които се съдържат в проекта научна на господин Тандан, са оговорени с фразата по данни на комисията. Е, добре, предпазлива позиция, вероятно бихме могли да чуем повече разяснения от комисията. А опасявам се, нещата биха могли да бъдат по-зле и в други области. А, бих искала а, само да ви обърна внимание а, върху факта, че бюджетната линия е изчерпана и е, наистина комисията би трябвало да ни даде обяснения, но е, госпожа Форту е компетентна в тази сфера, защото няма много е, средства на които са на разположение. Комисията иска ли да коментира? Okay. Thank you for the uh, for the speak, I can only speak about the customs. Мога да говоря само за митници. To the customs. Okay. For the customs. И така, по отношение на митниците. Thank you. I can only speak for the payment and appropriations for the customs. Отново казвам за 1404 митници. А, Ниското изпълнение, що се отнася до митници, от край време е проблем, защото много трудно може да се прогнозират потребностите от разплащания през едната година. Голямата част от договорите и голямата част от ангажираните средства са свързани с информационно-технологични договори. Голямата част от тези договори са свързани с услуги, които се подават само при поискване, което пък дава големи затруднения при планирането на финансовите нужди. И по този начин обяснявам ниското изпълнение на приходите при митници. Нивото на изпълнение е доста по-високо през 2008. Да, 2008. 97% от средствата. Това се дължи на по-ясна преценка за нуждите, що се отнася до такъв тип плащания и за това има намаляване на марша между планираните и разходваните средства. Господин Ятана, желаете ли да коментирате? Да, да. Благодаря съвсем Кратък наистина, но, но а, значим дебат. А, благодаря на колегите. Госпожа Руле е, е, е права, наистина. Има недоосвояване, но става въпрос за 2007. И, и е, какво бихме могли да направим по отношение на неосвоените средства от 2007? Минало и заминало, просто казваме, че това не би следвало да се случва в бъдеще. Добре е, че през 2008 година, също приключила година, макар и е, е, окончателните данни от ревизията да не са излезли, е, през 2008 година неосвояването е по-малко. Така че единствено, което може да, да, да кажем е да отбележим тези факти и да изразим надежда, че няма да се повтарят. Благодаря. 30 януари е крайният срок за внасяне на изменения и допълнения. На 10 февруари ще се е, разгледа. Е, на 16 март в бюджетен контрол, на 25 март на, на пленарно заседание. Както се е, договорихме, прескачаме доклада Харбър и е, през глава препускаме към е, предоставяне на информация за хранителните продукти на потребителите. Благодаря, госпожо председател. Е, тъй като не можах да се срещна с, да видя до този момент всички колеги, честита нова година им желая на всички и е, наистина е, надявам се, че ще продължим да работим заедно и след изборите. Това наистина е една изключително важна тема. Доказателство за това са и многобройните изменения, които бяха внесени. Наистина депутатите се интересуват на голяма степен от гарантиране на безопасността на храните и информираността им. Две са основните насоки, задължителни изисквания, свързани с етикетирането и етикетирането на хранителните продукти. Като се сливат различните информации в единен текст. По отношение на затластяването, то наистина е важен проблем на европейския континент, а гражданите се интересуват от качеството и проявят загриженост относно качеството на хранителните продукти и за това държат на информация за тези стоки. И наистина многобройните изменения доказват значението на тази тема. И именно поради големия брой изменения, празниците в края на годината, помолих да бъде отложено гласуването на този текст, така че да можем в ограничен състав да разгледаме тези въпроси. Установих че е, мога с е, някой от вас е, и господин Харис, докладчика в Сянка, можем да постигнем компромисни решения в много от сферите, в много от темите, да заличим някои противоречия между нас. Във всички случаи е, държа да подчертая, е, че някои е, от добрите формулировки на комисията трябва да бъдат запазени. Така че с комисията Агри, която също отложи гласуването, тъй като и те имат нужда от дискусия а, с комисията а, околна среда, която също отложи гласуването. И а, по тези теми наистина е важно да а, отделим нужното време. А, наистина, както ви казах, с господин Харис може да постигнем компромисно решение, но установих много е, изменения, внесени от е, някои е, представители от вашата група, които върват само в посока на интересите на промишленства, промишлеността, а в никакъв случай не взимат предвид интересите на потребителите с оглед на безопасността, здравето и информираността им. А, това има своето въздействие върху производителите и е особено важно да бъде постигнат баланс, така че тези разпоредби да могат да бъдат приложени и евентуално да се предвидят дерогации. По отношение на алкохолните напитки, различни групи на практика внесоха едни и същи изменения. тези на господин Тубон, госпожа Фурту, господин Бърк, едно изключение за плюс 1 градус за алкохолните напитки, например. Освен това за сроковете също има спорни моменти, но те подлежат на дискусия. а, за по-гъвкави мерки относно продукти, които не са предварително а, опаковани готова съм да дискутирам. Направила съм някои предложения, но оставам отворена, нямам някакви прегради в главата си и съм готова да обсъдим възможността за балансирани решения, така че да бъдат информирани потребителите и да се спазят изискванията за околната среда. Предлагам относно във връзка с етикетите, етикетите на едно графично представяне процентно изражение на препоръчителните дневни стойности и а, е, това, което а, е, да бъде представено а, е, в а, етикета на а, пакета, смятам, че а, трябва да се актуализират и да се прецизират понятията а, а, държава на происход и други подобни определения. Смятам, че този е, проект за регламент е, е крачка напред и е, формулировките подлежат на допълнително редактиране, усъвършенстване до момента на гласуването на текста. Разбира се, ще приема всички изменения, като госпожа Ройтва може свързани с алергените, е, е, госпожа е, Кристел също повдигна като мен въпроса за трансмазнините и масните киселини. Преди около половин час получих едно изследване по заявка на комисията относно опасностите, които крият тези масни киселини но наистина е, те са особено опасни е, за човешкото здраве, е, канцерогенни също така. Така че трябва да преразгледаме някои изменения и да постигнем компромис. Но не трябва да свиваме този текст, така че изменения за заличаване на текстове в още е, повече, че производителите е, съвсем уместно се опрекват е, за увеличаването на много заболявания. Подобни изменения в никакъв случай не могат да бъдат прияти, защото това води до заплахи за здравето на гражданите. Така че благодаря на всички, които са внесли изменения целящи е, по-добър окончателен текст. Благодаря. Е, нека изслушаме докладчиците. Всяка Итан Харис най-напред имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо би трябвало да благодаря на докладчицата за това, че се съгласи с отлагането на, на вота е, ние все още не сме разговаряли е, очи в очи с докладчицата. До сега кореспондирахме по електронната почта и, и вече се очертава значителен обем работа. Разбира се, в е, много отношения се очертава и възможно съгласие. Усещам от казаното от вас, е, че вероятно говорите за някои от измененията на господин Карис. Някои от тях всъщност не са лоши. И вероятно ще можем да намерим е, е, компромисен начин да ги включим в текст. Честно казано, аз самия не съм напълно наясно с някои от научните основания на твърденията, които се правят тук. Трудно се ориентирам е, така че бих искал да, да получа съвет от други и макар и да е предимство е, да, да членуваш в многочислена е, група, по различните елементи бихме могли да приемем, че сме на различни позиции или пък а, да сближим позициите си. А, примерно а, за препоръчителните дневни а, норми на прием, Трябва да видим дали да бъдат в абсолютно или в процентно изражение. После какво ще пише е, в челната, началната част на пакета, която е най-видима, е, какво друга да е. Множество организации вече е, лобират пред нас да включим толкова много информация в челната част на пакета, че даже няма да има какво да се каже на гърба му. бюджетната хранителна енергийна стойност. Аз съм убеден, че можем да стигнем до един смислен компромис по големината на шрифт. Не мога да повярвам, че може да се спори по този въпрос. Обеден съм, че между нас няма политически разногласия. В края край ще става въпрос за едно а, прилично смислено предложение, така че потребителя да може да, да се ориентира, значи а, трябва да е четливо, вероятно трябва да е неизтриваемо. Е, въпрос на здрав разум в края на краищата. Приемаме, че е, предложението на комисията някак не умява да, да предложи именно това. И единствената група, Европейската потребителска асоциация, т.е. която настоява е, да се запази предложението на, на комисията. Е, и при това, извиняйте, майка ми ме търси по телефона. Да, проверява с какво се храня, дали съм обядвал е, днеска. И очевидно повече контрол трябва да упражнява върху мен. Но така или иначе, ще стигнем до един удовлетворяващ всички компромис, що се отнася до големината на шрифта и е, четивността. Е, информация за хранителната стойност, е, национални схеми и по това можем да се споразумеем. Всички смятат, че парламентът би следвало да има до някъде думата що се отнася до, до измененията за в бъдеще, да не остава всичко в ръцете на комисията. А, така че а, е, място за съгласие има, е, обаче а, е, опасявам се, пътят е дълъг. А, мисля, че сме отседнали в един хотел в Страсбург. Обичайно е така, така че и кафе може да пием. Като говорим за диети, а, мисля, <laughs> Уинстън Чърчил е казал, че толкова често го принуждава да си изяде думите, т.е да си преглътне казаното, че диетата му е доволно балансирана. Следващият оратор. Е, благодаря. Поздравления за докладчицата. Правилна е посоката по е, е, посочване на хранителната стойност. Подкрепям предложението на комисията. 6 хранителни съставки в челната част на пакета. По останалите правила комисията наистина трябва да предложи задължителни правила, които да са сведени до знанието на заинтересованите преди да влезе е, акта в сила. Вече съм внесъл изменение по този въпрос. Е, националните норми. Много срещи имах с много заинтересовани страни и все още съм на мнение, че ако искаме е, едно вътрешно непротиворечиво е, и просто законодателство в Европейския съюз, не би трябвало да приемаме национални е, разпоредби. По отношение на алкохолните напитки, смятам да оттегля внесеното от мен изменение. Първоначално смятах да предложа срок от 5 години, в, кой, в който срок комисията да излезе с предложение, но подкрепям казаното от докладчицата за трите години, за 3 годишен срок, страна или място на происход, трябва да се уточнят тези термини, особено ако има опасност от въвеждане на потребителя в заблуждение. Нататък, що се отнася до характерните съставки, едва ли е необходимо да се посочва страната на происход по-важно е да се посочва происхода на онези съставки, които имат съдържание превишаващо 50% от масата на продукта, това е, т.е. активната, ако щете, съставка на хранителния продукт. Благодаря. Господин Слап има думата. Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратък. След като а, се обърнаха към мен, няма да пропусна да кажа, че имам пет точки, които бих искал да изложа. По отношение на големината на шрифта, трябва да се гарантира добра четливост на текста, което да не зависи задължително от големината на шрифта но ако трябва да се вмъкват национални елементи, потребителя вече нищо няма да може да разбере, така че трябва да има европейско решение. колегата Харис каза всичко по третата точка. Е, страната на происход. Да, ние сме скептични тук, е, защото происхода на всички е, суровини, съставки могат да, може да доведе до направо вероятни ситуации, но така или иначе разчитам на добър окончателен компромис. Господа Шалдеми. Det er helt at opleve, at øh, jeg faktisk er et langt stykke... Благодаря. Радвам се, че мога да се съглася с Хитън Харис. Много рядко се случва това, трябва да ви кажа. Øh, Мисля, че време ще отнеме да постигнем съгласие по всички изменения, обаче. Трябва да работим по въпроса. Имам един коментар. Когато избираме между отделни альтернативи, е много важно а, да преценим кое е важно за потребителите. И понякога това решение може да е субективно. От друга страна е важно да се вземат предвид различните фактори, които могат да повлияят вредно на здравето на хората, например трансмазнините. Трябва да се получава информация за протеините в храните. Защото има хора, които страдат от заболяване, свързано с нетърпимост към протеините и трябва да са информирани. Информацията, която е свързана с здравето на потребителите, трябва да бъде записана на етикета. Останалото вече зависи от това, кое според вас е важно и кое не е за потребителите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Накрая оратора от комисията, но преди да дам думата, аз искам да кажа нещо. Когато аз започнах да се занимавам с тази тема, трябва да кажа, че е, шрифта е доста дребен. Мистер Никола Полу, Всъщност исках да кажа, че а, когато човек достигне определена възраст, вече на какъвто и, какъвто и да е шрифта, трудно го чете. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес и слушахме това, което се каза в този комитет и разгледахме измененията, имахме възможност да се изкажем и при представенето на доклада на докладчицата. Изразихме нашето удовлетворение с проекто доклада, който ни се струва конструктивен. Е, споделяме е, мнението на докладчицата и относно броя на измененията, които е, са против интересите на потребителите. Така че комисията би възприела такъв отворен подход към измененията така че да бъдат отчетени интересите и на промишлеността, но да се запази духът на предложението, което е да се подобри информираността на потребителя. А измененията, които а, заличават, унищожават целите на комисията и запазват сегашната ситуация в някои области – там бихме имали значителни резерви. И ви поздравяваме също така за решението да отложите гласуването, така че да бъдат постигнати компромиси, за да се напредне по този въпрос. Оставаме на ваше разположение, ако се нуждаете от допълнителни разяснения. Само по, да кажа нещо относно алкохолните напитки, които споменахте. Има тенденция те да бъдат третирани по един и същи начин. Всичките алкохолни напитки с едно изключение, освен така наречените алкопопс, които не трябва да бъдат третирани по същия начин, защото това са напитки смесени с безалкохолни напитки, което трябва да бъде отразено на етикета. И младежите е, ги е, консумират големи количества. Е, трябва да е, се запази изискването да се дава информация за алергените. Има и други альтернативи, даваме си сметка за това и готови сме да разгледаме тези альтернативни решения. Що се отнася до държавите на происход, някои от измененията изискват пълното заличаване на предложението на комисията и тук също изразяваме нашите резерви. Разбира се, готови сме да разгледаме възможности, които да доведат до компромисно решение но в никакъв случай няма да приемем а, отпадане на тези разпоредби. Така, това беше нашия коментар. Now we finally can wind up and uh, it's Mrs. Fernio. Продължаваме следващия колега. А, да, наистина искам да успокоя господин Шваб. Има и изменение на господин Карас. Uh, е, които ще приема. Не съм премахнала всичко, но това подлежи на допълнително обсъждане, е, както и това, което каза Итан Харис. Ще обсъдим въпроса с алкохолните напитки и това, което каза комисията. Но е, по отношение на това в коя част на пакета ще бъде посочена тази или друга информация, по отношение на алергените във всички случаи трябва е, да е, се включи тази информация за потребителя. Това наистина е много важно. И основното е нещата да бъдат представени простичко, така пълна хармонизация в 27-те е, държави, нека да не мечтаем. Това няма да стане факт с е, вълшебна пръчица, но така или иначе можем е, да включим ясни обозначения чрез цветове, някакви пиктограми и нещата да бъдат четливи или баркод със съответното устройство в магазина. Трудно можем да си представим някоя госпожа на 70-80 годишна възраст, която да проверява на съответната машина каква информация съдържа баркода. И това наистина е недопустимо, но е, там където, т.е. трябва да избегнем е, от двете страни на бариерата да бъде производителя. Най-важното е да бъде защитен, е, да бъде запазено здравето на гражданите Много ви благодаря. Ще продължим утре сутрин в същата зала. Първият оратор утре сутрин е комисара Василио. Моля да бъдете тук на време. Благодаря.